Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, Уважаеми колеги, започваме сега с заседанието на нашата комисия. Малко сме закъсняли, обаче дневният ни ред е доста сгъстен, защото някои точки от четвъртък бяха включени в дневния ред за днешния ден, защото в четвъртък някои колеги имаха трудности да представят становището си по съответните точки. Вие виждате във вашите документи кой, какъв е езиковият режим. Видяхте също, че заседанието на нашата комисия ще се излъчва по интернет. И повечето, които присъстват тук, всъщност ще живеят едно повторение. А именно, че на 20 април, както казвам аз като заместник-председател, комисията е приела проекто бюджета и след това комисар Левандовски представи този проекто бюджет на заседание. Всички документи, които са необходими за случая, вие сте ги получили и със сигурност в по-късен момент, когато обсъждаме бюджета за 2012 година, ще проведем дискусия и по това. Трябва да посоча, че беше съобщено какво точно ще трябва да обсъждаме днес. Значи, преди трябваше да бъдат изразени становища, обаче изцяло премахваме това от настоящото заседание, така че няма да имаме проблем Госпожа Холмар също не може да присъства нито днес, нито в четвъртък и по тази причина ние ще Заличим от дневния ред всички точки, които се отнасят до политиката за сградния фонд и ще ги разгледаме на следващото заседание. И моите предложения за становища за Ениза и Емса, която получи повече задачи и Ениза, която има вече ново правно основание, ще бъдат обсъдени днес. Защо трябва да ги обсъдим днес? В четвъртък аз също ще бъда тук, но не знам съвсем точно кога като председател на комисията Шуре ще трябва да участвам в председателския съвет, за да докладвам там за хода на работата в тази комисия. По тази причина още днес ще се разгледат тези точки, в които ще представя моите проектоустановища, така че е, вие знаете, че е, има още достатъчно време за внасене на изменения. Сега. Дали порядъкът е същия, който откривам аз в моя индикативен списък? Ако е така, продължаваме е, по ред. Едно, две, три, вече ги обсъдихме. Седем, шест, четири, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Така че малко ще разместим точките в дневния ред. Започваме с точка 7 от дневния ред. Там става дума за мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията и моля Барбара Матера да направи своето отстъпително изказване. Благодаря. Днеска искам да ви представя ново искане за мобилизиране на Европейския фонд за приспособ... приспособяване към глобализацията в полза на служителите в американска многонационална компания в автомобилния сектор, по-точно General Motors поради сериозното въздействие на кризата спадна покупателната способност. В резултат на това търсенето на автомобили спадна и General Motors трябваше да съкрати 2834 работници в самата многонационална фирма и в фирмите доставчици. Така че белгийското правителство е разработило програма заедно с двете части на сектора и иска от фонда повече от 9 милиона евро, по-точно 9,6 милиона евро. Тоест става дума за искане от многонационална фирма. Искам да напомня на колегите какво се случи миналия месец, когато внесах искане от Unilever, друга многонационална корпорация. Искам да напомня и на своите колеги за, пред... за внасянето на изменения от групата на социалистите. Тези изменения бяха гласувани с 320 гласа за. Аз съм докладчик и а, мисля, че това доведе до озадачаване. Всички тези изменения ще доведат до забавяне на изплащането на средства за работниците в светлината на тези изменения. Аз представих нова точка 6, пак за General Motors. Искам да представя на вашето внимание това изменение днес. Цитат. Въпроса за многонационалните предприятия, чието преструктуриране води до освобождаване на работници и следователно изпоп, прибягване до а, фондовете от а, фонда за приспособяване към глобализацията не бива да компрометира достъпа на работниците до този фонд. Надявам се, че успях да изразя озадачаването на някои колеги и тяхната неудовлетвореност – мисля, че тази точка не е толкова сурова от в сравнение с измененията внесени от социалистите. Ще ви представя своите собствени мисли по въпроса. Първо да не забравяме, че не става дума за фонд за многонационални корпорации, става дума за фонд за отделни работници. Всъщност те са адресатите на средствата. Става дума освен това и за съфинансиране от страна на държавите членки. Те полагат усилия, предприемат мерки за спазване на правилата. Също така искам да ви напомня, че не смятам, че тези многонационални предприятия съкръщават работници от една фирма просто поради съществуването на този фонд. И на трето място внасянето на изменение като това, което е внесено от а, социалистите по доклада за Юни Ливър, всъщност е, има един единствен резултат и това е забавянето на изплащането на средства за работниците. Така че убедени ли сте, че единствената цел на тези средства е да се помага на многонационалните корпорации. Всъщност ние не говорим за корпорациите, говорим за работниците, които работят в тези многонационални предприятия. Надявам се, че се изразявам ясно. Не смятам, че измененията внесени от социалистите са уместни. Искам да ви напомня срока за внасянето на изменения 11 май. Новия доклад ще бъде гласуван на 23 или 24 май и ще се гласува в пленарната зала през юни. Благодаря, госпожо председател. Надявам се, че онова, което казах е било уместно. Благодаря. Получих немския превод във всички случаи, така че за германската кабина явно темпото не е било много бързо. Благодаря. Можем само да повтаряме без значение как е, дискутираме тук е, за смисъла или безсмислието на фонда за приспособяване към глобализацията. Трябва да имаме предвид, е, че трябва да получим не само подкрепа от фирмите, но и от освободените работници. Имате ли изказвания? Да? Благодаря, госпожо председател. Искам да задам е, един въпрос на е, госпожа докладчика. Разбира се, аз поддържам идеята да се деблокират средствата, които са необходими е, от фонда за приспособяване към глобализацията във връзка с това, което прави генерал, генерал Моторс. Но, Но госпожа Стера също така спомена измененията, които а, прилагат, предлагат социалистите. Може би тя по-ясно тези, тези, тези изменения фактически целят по-ясно формулиране на правилата, за да може да работим по-ефективно. Въпрос е дали става дума само за отпускането на фондове за General Motors в, в, в Анверс сили в по-широк широк план, когато става дума за променя на процедурата, по която ще отпускат тези средства от фонда. Дали говорим само за случая за General Motors в Антверпен или говорим изобщо? E si parlava di un emendamento presentato. Да, имах предвид изменението, внесено от групата на социалистите, което призовава към по-голяма яснота в начинът, по който се е, разпределят тези фондове и как се отпускат на многонационалните компании. Трябва да се провери дали става дума за избягване на данъци и какво са получили вече многонационалните корпорации. Значи това изменение иска комисията да упражнява по-добър контрол в отпускането и разпределенето на тези фондове. Вече са направени проверки. 35% е, от съфинансирането идва от страните членки. И ние обаче нямаме намерение да плащаме пари, без да ни е ясно точно какво става с отпуснатите от нас средства. Ако съм разбрала правилно, Барбара Матера посочи, че в параграф 6 са включени тези неща в една малко по-слаба форма. Окей. Okay. Сега Марта Андреасен. Благодаря, госпожо председател. Обсъждаме този фонд за приспособяване към глобализацията от доста време. Аз никак не, не смятам, че съществуват механизми за контрол, които да ни убедят, че тези средства действително се използват за преквалифициране на работници, съкратени от различни предприятия. Казва се, че фонда ще се използва за преквалифициране на работници в определен сектор. Ако определен сектор постепенно изчезва, за какво ще бъдат преквалифицирани тези хора? Експерти по софтуер ли ще стават или какво? Аз мисля, че целият смисъл от фонда може да се постави под съмнение. Другото, което искам да кажа е, че ние казваме, че General Motors изпитва проблеми поради кризата, но ние не казваме, че може би тези проблеми се дължат в Белгия за това, че сме отворили пазара за азиатските производители и парламентът е приел търговски споразумения с които улесняваме достъпът на азиатските производители до пазара. Така че по отношение на този фонд ни би следвало да се замислим дали средствата от него се използват както трябва и всъщност какъв е смисъла от фонда. Със сигурност всичко това, което казахте е вярно, но в момента това е може би съвсем неправилното място да се води такава дискусия. Ние водим дискусия не по фонда за приспособяване към глобализацията като цяло, а по това, по което комисията е взела положително решение а именно заявлението на Белгия да получи средства от този фонд. Комисията казва, да, всички условия са изпълнени, които обикновено трябва да бъдат изпълнени при едно такова заявление и ние трябва още веднъж, разбира се не само ние, да вземем решение по това заявление. Също така и Комисията по заетостта в своя доклад трябва да установи дали Комисията наистина е поступила правилно. Повече от това ние не можем да направим към настоящия момент. Ние не можем сега да дискутираме търговски споразумения или други неща от този род. Затова ще дам още на двама души думата за изказване и след това приключваме работата по тази точка. Който желая да внесе изменения, може да направи това до 11 май. Изабел, искаш ли да вземеш още веднъж думата? Не. Добре, Мусарикия. Е. Съвсем накратко, госпожо председател, без да поставим под съмнение съществуването на фонда и това, че той трябва да подкрепя уволнените работници, трябва да кажа, че а, а, а, балансът е, на General Motors се показва, че те имат 5 милиарда печалба. И а, е, очевидно, а, е, ние сме в а, положението на плащащи, които страдат от това. А, а, това е на един отрасъл, който печели огромни а, суми и ние пък трябва да отделяме публични средства за преквалифициране на хората, уволнени от General Motors. Добре, благодаря. Ние знаем по какво трябва да гласуваме в следващите дни. Имаме и предложението на Барбара Матера по доклада. Накрая Барбара. Благодаря, ще бъда съвсем кратка. Като имаме предвид дебата за фонда, използваните по него средства, бихме искали да помолим колегите за тяхната подкрепа. Ние внасяме въпрос към Европейската комисия, с който искаме на следващото пленарно заседание, защото, за съжаление, през последните месеци това не стана. Те бяха твърде зети, за да дойдат но искаме нов дебат по фонда в пленарна зала. Бих искала да помоля колегите за своя, тяхната подкрепа, така че да проведем дебат в пленарна зала заедно с комисия. Това би било много конструктивно. Благодаря. Да, но искам да напомня още веднъж на колегите, че отдавна имахме доклад по собствена инициатива, за който отговаряше колегата Порташ и това беше един много екстензивен и интензивен доклад, но Приключваме работата по тази точка. Сега преминаваме към следващата точка. Това е точка, която със сигурност е много важна, въпреки че е недолюбвано от много от вас. Трябва да се занимаем с финансовия регламент. Инге Гресле както обикновено ще направи встъплително изказване. И искам да кажа на всички колеги, че колегите от Комисията по бюджетен контрол са поканени на нашето заседание, така че ако има възможност, ние ще проведем с тях обща дискусия. А в четвърта координаторите още веднъж ще обсъждат новия график и ще трябва да решат дали предложеният график може да бъде прият в този му вид. Сега давам думата за встъпително изказване на Инге Гресли и всички останали нека да слушат внимателно. Благодаря. Ще се опитам да бъда възможно най-кратка. Бях помолена да разглеждам само основни теми. Днес е, отново ще става дума за трансфери и за добавки трансфери, защото това е всъщност е, част от компетенциите на тази комисия и защото всъщност най-много изменения са внесени по трансферите. Докладът е представен на английски язик в пълния му вариант. Нямаше възможност за техническата му финализация. Има нови системи в е, парламента. Искам да благодаря на госпожа Маяковска и на секретарията. Знам, че не беше толкова лесно да се справят с тази задача. Има 100 изменения, от които е, всъщност се получиха 22 накрая. Преди можеха да се внасят цели параграфи като изменения, а сега трябва всяка алинея да се разглежда отделно, така че тя представлява сама по себе си изменения. Аз направих 100 е, изменения е, от 220. Съжалявам, но по-малко не може. Сега по трансферите на средства. Докладът е представен на английски язик и, както казах, ако имате неясни моменти, съм на ваше разположение. Ще бъда благодарна на всеки, който прочете този доклад, защото от него винаги може да се научи нещо. По трансферите засегнати са членове 23 и 24 в стария им текст от финансовия регламент. Е, Спомнете си, че имаше преходни споразумения, които трябваше да интегрират Лисабонския договор в финансовия регламент и за това основните изменения от е, това временно споразумение е, бяха насочени към отпадане на задължителните и незадължителните средства. Комисията междувременно внесе изменения в финансовия регламент и ни ги предлага за обсъждане. Те се отнасят обаче и до незадължителните средства. Тоест, това, което действаше преди за задължителните средства, сега трябва да действа и за незадължителните средства. И, например, прехвърляне под собствено управление на комисията 100 милиона евро плащания без наше съгласие, според мен е твърде много. Освен това, е, намаляване на сроковете от 6 седмици на 3 седмици, е, според мен също е много. Комисията предлага много голямо и широко поле за действие, което не се приема от нас, поради което моите изменения 22 до 33 са насочени основно към е, възстановяване на предишното положение, що се отнася до незадължителните средства. Има и е, една много добра бележка от господин Букс от секретарията мога да я предоставя на всеки, който иска да научи малко повече по тази тема. Сметната палата в своето становище по финансовият регламент също посочва, че е, ако намалим срока от 6 седмици на 3 седмици, ще имаме проблеми. Затова аз мисля, че можем да посочим много добри аргументи от наша страна, за да не последваме предложенията на комисията. Значи изменения 22 до 33 са насочени към възстановяване на предишното правно положение по отношение на финансовия регламент. Сега преминаваме към точката субсидии или добавки. Е, тя е от много голямо значение за Европейския съюз. Докладчиците водиха много разговори с засегнатите лица, също така и от неправителствения сектор. Ние имаме и доклада Карвалю от ИТРЕ. Той ни беше представен, беше и обсъждан и в съвета с менеджерите и също така имаме комуникацията на комисията от 24 януари 2011 година. Взехме я предвид в нашите изменения, което означава, че нашите изменения са текстове на комисията, които се отнасят до други регламенти и които са резултат от дебата с неправителствените организации. Ние искаме опростяване и ускоряване на процедурата на финансово подпомагане. Искаме да премахнем противоречията между финансовия регламент, правилата за приложение и насоките, така наречените гайдлайнс, които се дават на разположение на бенефициентите. Между тях трябва да има съгласуваност. Знаете, че има и други секторни регламенти, има и договори. И имаме, значи, 6 типа правни текстове текстове и тези различни правни текстове се опитахме чрез някои ясни изречения в финансовият регламент да ги напасваме съответно, така че те да могат е, да служат за устраняване на евентуални противоречия в бъдещи процедури. След това прилагане на член 290, това са така наречените актове под делегация, включване Лисабонския договор предвижда те да бъдат включени в финансовият регламент. Това не е свързано с микроменеджмент, е свързано единствено с изпълнението на Лисабонския договор. Комисията направи предложения, кои части от правилата за приложение ще трябва да бъдат включени в финансовият регламент. Съответните съобщения на комисията, съответните писма, ние ги изпратихме на работната група и на... има също така и специална интернет страница, която е създадена създадена по този повод, така че няма нищо тайно. Просто се извършва интеграция на всички изменения, които са поступили с течение на времето от комисията. Искам да обобщя сега нашите изменения. Ние имаме много малко добавки до 5000 евро и до 50 000 евро. Всичко това е дефинирано като сума. Ние установяваме, че колкото по-малки са добавките, толкова по-малка е административната тежест, която в крайна сметка трябва да води до приемане на всичко, което се представя, което се внася. Изменение 135. Там се дефинират тези е, малки по размер добавки. В следващите изменения е, става дума за стандарт Кейс, за така наречените твърди суми. Тук имаме, е, всъщност ние предложихме упростяване на процедурата. Когато имаме твърдо установени суми, те не трябва да бъдат преизчисляване на ново. Е, поздрави на Сметната палата. Що се отнася до упростяване на е, процедурата. Знаем, че ще имаме неприятности през следващите години, обаче във всички случаи трябва да приемем една ясна процедура, защото иначе не е възможно. След това изменение 138, новите profit rules, това са малки суми за подпомагане под 5000 евро. Изключихме ги от там, за да се намали административната тежест, което означава, че бенефициентите в бъдеще няма да трябва трябва да доказват е, е, средствата, които да доказват всъщност, че могат да получат тези суми. След това изменение 142, тук е, става дума за eligible cost, т.е. за предварително определени разходи. Тези разпоредби до сега бяха много противоречиви и спорни. Имаме една разпоредба от разпоредбите за приложение, която гласи, че е, трябва да се начислява ДДС и е, overhead разходите, т.е. оперативните разходи е, за неправителствените организации под 250 000 евро да бъдат увеличени с 10% и след това означава, че за малки е, добавки ние ще имаме такава възможност е, за е, процентно вариране. Изменение 143 Кофинансинг Kind. Става дума за източник който е изключително важен за всички заинтересувани лица. Ние уредихме много малки суми под 5000 евро да бъдат отхвърлени само с особени основания. 146 премахва дигресионния принцип на помощите. До сега беше така, че за определен период от време те намаляват. Това беше едно правило в финансовия регламент, което на практика до сега не беше прилагано, така че този текст може веднага да бъде заличен. След това 148, изменение 148, комисията изобщо не го харесва. Става дума, че процедурата трябва да приключи след 6 месеца, след това 152. Това е във връзка с поръчителствата, много е, важен е, текст. Ние не искаме да се изискват е, гаранции по принципа, само след анализ на риска. Също така при суми под 5000 евро т.е. при малки суми да не се изискват повече гаранции. Това ще помогне на много неправителствени организации в третия свят. 158, изменение 158, срокът за съхранение на документите. Също спорен текст, установяваме, че той трябва да бъде между 3 и 10 години. С Сметната палата обаче ще имаме малък проблем, защото като погледнем счетоводната документация и видим за какви периоди се отнася, именно примерно за 90-те години, аз мисля, че е една такава разпоредба във всички случаи ще може да доведе до ускоряване на някои процедури. 159 е, до 161 е, всъщност е, тези текстове се отнасят за клиринг комитис. Те трябва да се занимават с единното тълкуване на правилата от генералните дирекции и всъщност са орган, който приема жалби във връзка с тези въпроси. След това текстове за електронното управление, чрез подаване на електронна молба, на електронно заявление ще се урежда това. След това имаме и графика. Виждаме, че поради техническите проблеми е, сега се налага през юли да имаме общо гласуване в комисиите, т.е. съвместно с комисиите и след това е, на първото пленарно заседание през септември да гласуваме. Това е, ще бъде достатъчно време, за да можем да работим по тази тема. Виждате, че има много интересни теми, много привлекателни теми, обаче аз не мога да се спра на всички тях. Затова бих искала да имаме кораж, определени неща, които трябва да се променят, да ги променим, но от друга страна да продължим да е, държим нещата в свои ръце. И сега по темата трансфери ми прави впечатление с е, какъв е, план ние участваме в бюджетната процедура и как изведнъж големи суми трябва да се е, предоставят на собствено разположение. Аз мисля, че тук трябваше да има други предложения. Като цяло, е, това са нещата, Исках да представя, бих искала да говоря и за финансовите инструменти и за проектите по публично-частни партньорства. Благодаря, казва председателя. Мисля, че сега нещата се изясниха. Äh, за това не мога да си представя че няма как в по-късен момент да не ти дам думата. Сега има двама изказ... желаящи за изказвания. Мария Кавалио, Мусиоди, трима са дори, Влади Манка и Янсгар, след това значи четирима. Добре, добре, добре. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на докладчика за добрата работа, за откритият начин, по който госпожа Греслер работи с членовете на комисията ИТРЕ. Въпросът е да упростим правилата за участие в, програмите за научно-изследователска работа и за инновациите, Имаше към доклада около 70 препоръки а и от тях е, около 30 изискваха, 35 изискваха промене на финансовият регламент. Това бяха препоръки за промени. Препоръки, които изискваха промяна на финансовият регламент. И това е много важен настъпка в посока упростяване. И много важно е да предприемем тази стъпка примерно а, а, а, по-широко приемане на счетоводни практики, а, а, средствата, които искат университетите и отраслите, а, премахване на желанието, на, на, на задължението да се възстановяват сумите по предварителното финансиране, въпроса за експортните одити и накрая на е много важно да се ускори процедурата на целият, целият цикъл, нещо, което е много важно за всички заинтересовани страни, които кандидатват за финансиране на европейско равнище. Благодаря на докладчика още един път за това, че работи в такова тясно сътрудничество с членовете на комисията ИТРЕ обърна внимание на нашите искания, нуждите на научно-изследователските центрове и на промишлените отрасли, които се нуждаят от финансиране, за да може да се промени финансовата регламентация. Благодаря, господин Оди. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за това, че поканихте някои членове на вашата комисия в рамките на реформата на финансовия регламент. Само три предложения. Запит, питам се дали не е дошъл момента да създадем в европейския бюджет раздел инвестиции. До сега и водим отчетност на операциите и виждаме, че в течение на времето ние водим, ние осъществяваме а, активни инвестиционни дейности и имаме бюджетна рамка, която е неподходяща за ощетоводяване на тези операции. Например, Галилео, е, или ИТЕР, не е ли дошъл момента да създадем раздел инвестиции в е, бюджета на Съюза? Искам също така да кажа, че предложението на комисията за опасността от е, допустим риск ме смущава. Не знам как ще можем да обясним на съгражданите, че приемаме ниво на риск и смятам, че ние трябва да, да обсъдим допълнително тази тема. И накрая две наблюдения. Най-напред по сроковете за бюджетния контрол и освобождаването от отговорност. Европейският парламент ще гласува, например, освобождаването от отговорност за 2009 година. Смятам, че тези срокове са твърде дълги и във всички частни структури отчетите се заверяват няколко месеца след като бъдат прияти и се и, и Всъщност 30 юни е крайния срок. При нас не е така. Аз смятам, че отчетите трябва да бъдат заверени 3 месеца след приключването и след това сметната палата да ги завери да, тя да може да представи своите заключения преди 30 юни и Европейския парламент да може да осъществи своята контролна работа през второто полугодие, така че да можем да гласуваме преди 31 декември. Последно, госпожо председател, смятам, че в тази реформа ние не говорим в достатъчна степен за борбата срещу измамите. Искам да кажа, че положението е много по-добро по отношение а, на борбата срещу грешките. Техния брой намалява. Обеден съм обаче, че измами, случаите на измама стават все повече колкото повече проверяваме грешките, повече ще намерим а, измамите. Всъщност това становище е малко трудно защитимо. Смятам, че в финансовия регламент трябва да имаме параграф за борба срещу измамите. Едно е да допускаме определен прак от грешки, друго е да допускаме измами. Благодаря, Владимир Манка chcem Благодаря, госпожо председател. Аз искам да благодаря на докладчика за добрата работа, която е свършила подготовката на този документ. Искам да спомена едно изменение, Става дума за трансфера на а, средства. Това искане а, предполага да се прехвърлят средства от една година за следващата, когато става дума за сгради. Това не отговаря на нашата стратегия, но е искане на комисията и затова си задавам въпроси. Не знам дали авторът на въпросното изменение, госпожа Моника Хоммайер, би могла да отговори на въпроса ми. Бих искала да знам какви са доводите Второ, защо авторът на изменението иска специално тези прехвърляния да се допуснат, когато става дума за сгради, а не в други случаи? И накрая какви ще бъдат последиците от всичко това? Защото това не засяга само Европейският парламент, това засяга всички европейски институции. И накрая, ако има някои конкретни сгради, а, кои са те, които се визират? от предложилите изменението. Имам въпрос, който се отнася до трансферите. Мисля, че Скъпа Инги, всички сме съгласни по това, че предложенията на комисията отиват до някъде твърде далеч. От друга страна, системата, по която сега се действа с бюджетните трансфери, може да бъде оптимирана. В нашата група тече дискусия, която не включва възможност непременно да се върнем към предишното правно положение, а по-скоро да се помисли за разделяне на процедурата на три и то предвид на размера на бюджетните суми. Аз искам да задам въпрос на представителя на комисията дали разполагат с цифрови данни за това колко високи са средно бюджетните трансфери и за какви суми, за суми от какъв порядък говорим всъщност, когато става дума за бюджетните трансфери във всяка една бюджетна година. В нашата дискусия ние приемаме, че има малки по размер трансфери, където няма да бъде проблем те да бъдат гарантирани чрез една по-гъвкава и по-бърза бюджетна процедура и е, да се разрешават като паушални, като цялостни суми до един определен размер. А що се отнася до втори интервал на трансферите, ние си запазваме правото на становище, така както се прави и при други процедури. Бюджетната комисия трябва да направи оценка дали ще се дискутира по процедура на трансфер или не и ако не дискутира, тогава трансфера се приема за разрешен. И има една трета група от трансфери, която според мен трябва да включва суми от около стотина милиона евро, при досегашните процедури коми... бюджетната комисия си е създала мнение, което би трябвало да се запази. Може да се направи компромис между предложенията на комисията, които отиват твърде далеч и това, което представи Инге, а именно като цяло да запазим досегашните процедури, като е, и вземем предвид всички онези случаи, в които процедурите са много важни и там да внесем изменения. Още веднъж е, ще представя това предложение. Благодаря, казва председателят. Събираме вашите предложения. Ласло Шуроян и след това Ян Мулдър. Първо Ласло Шуроян и след това Ян Мулдър. Е, Благодаря. При инвестициите чухме, че става дума за Кокобо, а именно, че е необходима бюджетна линия за тази цел. Ние извършихме необходимите консултации, защото ако става дума да се намерят средства за дадена програма от годишния бюджет, тогава ние се затрудняваме, например, с това защото, примерно, няма бюджетна линия за Галилео или за ИТЕР. Друг един въпрос. Ако съветът в даден момент получи възможност да установи дадена паушална сума, ние ще трябва да отразим това в нашия доклад за многогодишната финансова рамка. Но мисля, че бихме могли да се върнем на този въпрос в нашата дискусия. Ако Европейския съюз иска да има дългосрочна политика за сградния фонд, то тогава трябва да се погрижим за повече прозрачност, отколкото позволяват настоящите процедури. Средства, които се прехвърлят от тук и от там и средства, които се опитваме да получим от различни източници. Ние ще трябва да имаме процедури, които да бъдат по-прозрачни и които да дадат възможност за по-добро решаване на тези проблеми. Аз искам да поздравя докладчика, защото работата, която е извършена от е, него и от неговите колеги е много тежка. Това е трудна задача. Благодаря. Благодаря. Ян Молдър. И аз искам да благодаря на докладчика за ентусиазма, с който върши работата си по тази тема. Аз разгледах измененията и първото ми впечатление е, че текста в предложения вид е доста по-обемен. И не знам дали като комисия, парламентарна комисия не искаме твърде много подробности. Например, изменение 48. Тогава трябва да се води отчетност на всички делегации, всички служители, външни и вътрешни. Аз не проявявам никакъв интерес към това дали е назначен допълнителен шофьор в делегацията в Найроби, например. Това трябва да бъде оставено за решение на съответния ръководител. Стига да се, да се вместваме в рамките на бюджета. И аз като господин Оди смятам, че не бива много да се месим по отношение на процента за грешки, който е 2%. Що се отнася до друг въпрос, който според мен е важен – са националните декларации. Аз мисля, че тогава, когато 80% от фондовете се управляват от държавите членки, е от първостепенно значение да споделяме политическата отговорност. Това беше договорено по време, при последното междуинституционално споразумение. Не бива да се отклоняваме от това, защото ако защото съветът ще поиска да се отклони също от тази позиция. Освен това, винаги сме имали бюджет от 1 януари до 31 декември. Имаше едно изключение за селското стопанство. Това, тогава бюджета беше до 15 октомври, когато започва следващата бюджетна година. Не знам дали това е така, но ако да, не е ли време да, хар... да хармонизираме нещата, защото ситуацията, която възникна, поради недостиг на средства не може да продължава. Освен това, си мисля дали да не кажем нещо и за поетите ангажименти, не само за изпълнението на бюджета. Мисля, че в момента можем да кажем, че 200 милиарда е твърде много и не трябва ли да има някакви по-строги правила, за да не бъдем товарени непрекъснато с нови ангажименти, които да не могат да бъдат изпълнени на време. Благодаря. Благодаря, Ян. Сега Хелга. Благодаря, Юта. Аз също искам да благодаря сърдечно на Инге Гресле за многото работа, която е вложила в своя доклад и многото и предложения за подобряване на ситуацията. Аз искам да се концентрирам върху първата точка от като член на Комисията по култура. Що се отнася до финансовия регламент, аз смятам, че предложенията на Инге Гресле са много добри, защото тя аргументира много добре е, всичко, което е свързано с малките проекти, а те се отнасят не само за културата, те се отнасят е, и за други сфери, като например опазване на околната среда. Тук има много неправителствени организации, които разполагат с малко средства и установяваме, че колкото по-малка е сума, сумата, която предоставяме, толкова по-малка е административната тежест. Това трябва да се превърне, е, имам предвид предложеното от госпожа Гресле, в политика на Европейския парламент и аз приветствам, че ние трябва да влизаме в контакт с много малки организации, които с удоволствие биха си сътрудничали с нас. През последната година ние като че ли ги прогонихме, защото те бяха и изнервени от начина по който трябваше да боравят с финансовия регламент. Затова аз благодаря много за тази толкова важна точка. След това искам да кажа нещо за толерируемия риск е, и аз посочих вече, че е, този подход е добър. Очевидно този подход е международно е, изправван. От моя гледна точка обаче има все пак е, някои е, съмнения. Имам предвид, е, че е добре да получим информация от комисията какъв е положителният и отрицателният опит. Аз лично се отнасям с симпатия към този подход. Ако успеем, това ще се превърне в инструмент, който ще отсъства отстрани някои заблуждения и ще даде възможност за добро управление. Но, както казах, ние още не сме взели окончателно решение, необходими са ни допълнителни е, данни и е, Язгар посочи, че все още нямат окончателно решение оперативните резерви и така наречените amending budgets. Ние ще трябва да проведем още дискусии по този въпрос, за да изкристализира едно мнение. Благодаря, казва председателят. С това списъкът на изказващите се е изчерпан. Господин генералният директор получи някои директни въпроси към него. Може би той ще иска да направи и някои коментари. Ако обича, да го направи. След това ще дам думата на Инге Гресле за заключително изказване. Благодаря, госпожо председател. Най-напред е, бих искал да благодаря е, на госпожа Греслер е, за нейната работа, за доброто сътрудничество, много тясно сътрудничество с нашата генерална дирекция в процеса на подготовката на документа. Но като казвам това, не значи, че сме съгласни с всичко. Разбира се, някои неща трябва да се посочат конкретно. Няколко общи забележки и след това няколко конкретни. Общата забележка е следната. Но, мнозина тук говорят за упростяване. Трябва да кажа, че от, в комисията ние споделяме стремежът към по-голяма простота. И всички предложения в това отношение се приемат от нас с отворени обятия. Но има някои предложения, които според нас не вървят в тази посока. Те няма да ни дадат упростяване. И бих искал да посоча, че след като дълбоко уважавам очакванията на парламента по отношение на контролът, който трябва той да упражнява, трябва да кажем, че наред с това, всяка институция трябва да бъде истински отговорна за своята работа и нейната работа да се преценява вътрешно в рамките, които са и зададени, да й се дава възможност да управлява своята дейност. Защото а, а, не става дума в някои случаи за опростяване, става дума за едни допълнителни разходи, които ще бъдат, трябва да бъдат направени, ако се приемат някои от тези предложения. И това са разходи, които в никакъв случай не бихме могли да си позволим, като се има предвид политиката, която водим в момента. Казвам това, защото смятам, че съществува известно объркване между целта за опростяване и целта да се упражнява сериозен контрол от страна на парламента. Това, което искам да кажа, се отнася преди всичко за прехвърлянето, за трансферите, прехвърлянето на суми. Нашата цел е да намалим бюрокрацията в този случай. И, разбира се, е, не, не работим в някакъв вакуум на практика това, което предлагаме, да се установят черно на бяло категорични правила за това, което ние правим без друго от края на 2009 година насам. Тук няма нищо абсолютно ново. А, ние всички трябва да сме а, а, ръководим от, а, от непреходни разпоредби. Защо трябва да се връщаме обаче? Е, след като вече имаме процедури, които функционират, това е първото, което искам да кажа по този въпрос. А, междувременно, благодаря на госпожа Грес, Гресли, а, а, а, че, че тя прие а, да се премине на, към 15% за някои прехвърляния. А, очевидно, обаче това не е достатъчно. А, трябва да кажа, че а, положението, при което сме изправени в края на годината, когато трябва спешно да се прехвърлят суми, а, смятаме, че а, сроковите, а, които се а, предлагат, а, а, са прекалено сложни и няма да ни дадат възможност да а, предоставяме кредити в необходимите срокове. Същото се отнася и за помощите. Тук се предлагат някои добри неща, които ние приемаме с отворени обятия, но същевременно, когато има и някои предложения, които ако се приемат, значително ще затруднат нашата работа в Европейската комисия, ще затруднат и положението на бенефициентите те вървят тъкмо в обратна посока, не към упростяване, а към осложняване. Е, и мога да ги спомена много, мога да спомена набързо въпроса за вътрешният клирингов е, комитет е, и за правилото за 6 месеца при отпускането на помощите. Срок, в който трябва да се действа твърдо, когато става дума за приключването на един подобен процес. За възстановяването на ДДС, за абсолютната прозрачност на определени е, сметки и за съхраняването и запазването в изпределен срок на документите. Да се премине към 10 годишен срок, а не за 5, 5 годишен срок се предлага но това ще затрудни, отежни много положението на бенефициентите. Сега ни се, знаем, че документите се пазат е за 5 години, за срок от 5 години. Слагат се в някакъв шкаф и там се представят 5 години. Представете си какво ще стане, ако искаме от администрацията и от бенефициентите ако трябва да спазват тези правила, колко тяхната работа ще се затрудни, ако трябва да пазват тези документи за срок от 10 години. И така, госпожо председател, няма а, да говоря по-дълго за сега. Искам само да привлеча внимание, привлека вниманието на а, вашата комисия върху проблема за упростяването. И искам също така а, а, да кажа във връзка с това, което каза господин Гар за повторните прехвърляния. Трябва да кажа, че тук ще предоставим цифри и данни, които ни бяха поискани. Благодаря. Сега, Инге Гресле, в заключение. Господин генерален директор, ако нещата бяха така, както ги представяте, ние би трябвало да излезем на барикадите и да отхвърлим този доклад във всеки негов ред. Аз искам да посоча, че е, бенефициентите сега трябва да съхраняват документите си от 18 до 20 години. Нашето предложение е за значително съкръщаване на този срок. Значи, е, ние имаме документи за малки суми, които се пазят 18 години. Наистина, е, това, което вие твърдите, не е не е верно. Това се отнася за някои части на трансферите. Аз искам веднага да посоча, че въпросът свързан с това какво опростяване се съдържа в предложението на комисията, ние го можем да го дискутираме в петък на следващата ни среща. Искам да посоча, че това, което предлага комисията и е предлагала комисията, не решава нито един проблем. Не решава проблеми на комисията, а именно да се отърве от този въпрос и да го прехвърли на главата на други. Действително това е същината на предложението на комисията. Обаче комисията тук трябва да остане стане водеща. Е, тя трябва да е, тя твърди, че това не е упростяване. Аз е, бих повярвала, но не е така. Комисията трябва да знае как се изразходват европейските средства. За мен това е абсолютна необходимост и за това за мен е, е Абсолютно неприемливо комисията да прехвърля свои функции на надзорния съвет и след това да изпраща разпореждания за е, събиране на средства, без е, преди това да се изясни дали това е правилно или не. Искам да посоча, че това, което вие представихте. Е, в някои е, части не е правилно. Трябва да се прилага единствено и само Лисабонския договор. Това е нашето предложение. Ние искаме опростяване. Е, примерно е, ставаше дума за 6 години при отделните фондове и трябва да имаме стримлайн на определени правила. Като виждам какво прави комисията на под е, е нормативно ниво, е, тогава просто е, ми се струва необходимо да се внесе яснота и да да се каже това е възможно и това не. Обаче опитът е, че има много противоречия в подзаконовите актове и ако не ги изчистим, ние няма да решим нито един от бъдещите проблеми. Няма какво да си въобразяваме. Затова искам да посоча, че е, какви са всъщност целите на този доклад. Ние е, представихме е, новите инструменти, обсъждаме и инструментите, които предлага комисията, така че да може да се осигури контрол. Например, в изследователската област има едно многообразие на модели, което никой не може да проследи. Ако вие запазите това многообразие, няма да можем да видим какви ще бъдат моделите за следващите години и няма да можем да се оправим в това многообразие. Ние искаме да знаем какви модели са създадени през последните 5 години. И за това трябва да имаме ясен поглед и прозрачност. Така че ако има много модели, това ще бъде за нас недостатък. Искам да се спра на някои неща, казани от колегите. Първо, за риска, който може да се толерира. Аз е, мога да посоча, че от едно предложение на комисията в тази насока беше създаден инструмент, който включва и допълнителна информация за освобождаване от отговорност. Това беше едно добро предложение, по което работихме с комисията и с сметната палата и при това предложение имаше много копипейст, не защото това е на мода, а защото ние имаме много добър опит. Ние не искаме да откриваме отново топлата вода, а да ползваме предишния опит. След това колегата Сауди. Разбира се, напълно има право, когато е, посочва, че календара за освобождаване от отговорност е дълъг. Ние се опитахме да съкратим този календар, но е, както и да го въртите, ако мога така да се изразя, не можем да направим календара по-кратък. Ние е, можем да кажем, предлагаме съкръщение, обаче е, само с един месец може да бъде съкратен календара. Доста радикално е предложението, аз няма сега да се спирам на това колега, Манка. Това, което вие казвате с е, колегата в Колмар, бих искал да бих искала да го обсъдим. Това, което предлагате във връзка с градния фонд е смислено. Европейския съюз в бъдеще е, не трябва да прави дългове за е, сграден фонд. Това е идеята, а именно в бъдеще да не се използват настоящите механизми за финансиране, които са много скъпи и да се даде е, възможност за известни дългове. Това обаче ще бъде много дискусионно предложение. Скъпи Енс, на тебе мога да ти кажа, че Това, което е представено, е, за мен отива твърде далече. След това на колегата Мулдър мога да кажа, че измененията, които той е, обсъжда в... Всъщност това, на което се спира в изменение 148 е свързано с съвета. То трябва обаче да остане. Това е една стара история, която се гради на стар компромис с колегата Галтиери за това, което се прави в делегациите и което ние всъщност трябва да знаем. Аз самата съм представила и други изменения, най-вече, що се отнася до консолидираните разходи за персонал. Ние не знаем като Европейски съюз на колко хора плащаме в момента. Това трябва да се промени. ние имаме около над 40 000 служители и около 15 000 служители на договор. Ние трябва обаче точно да знаем тези числа и мисля, че бюджетната комисия е точно комисията, която трябва да разполага с такива точни данни. След това в бъдеще за освобождаване от отговорност това ще става за структурните фарнове през юни. Ще ни е необходимо едно много голямо изменение и е, то няма да има смисъл в края на годината. То ще има смисъл само за отчетната година на госпожа Трупе. Мога само да кажа, че има изменение от мен за заличаване на негативната резерва и е, след това ограничаване на времето за Амендинг Летърс и мисля, че ще бъде добре, ако си наложим тази дисциплина е, и ако посочим кои точно Амендинг клетър са ни необходими за нещата, които е, са важни за нас, така че да ги сведем до едно-две. Още веднъж повтарям и тук е необходима дисциплина. Благодаря, казва председателят. Надявам се, че в петък ще бъдат постигнати компромиси там, където е възможно но а, това, а, че ти а, а, си научила някои неща в Палермо, просто не ти вярвам. Сега преминаваме а, към а, следващите точки. Аз не очаквах, че толкова време ще отделим на тази точка. Междувременно обаче пристигнаха всички наши гости, които желаят да а, чуят обсъждането на онази точка от дневния ред, която се занимава с проучването. Докладчикът а, вече изяви готовност. Раймер да бъде изслушан след а, точката за проучването. Така че пакетът Бъге ще бъде обсъден след това. Сега ще обсъждаме проучването. Мисля, че е абсолютно необходимо да обсъдим това проучване, което сме възложили. Това е обикновена процедура при нас. Предвижда се конкурс за това проучване и след това е, то се провежда от този, който е спечелил конкурса. Преди това обаче имаше някои недоразумения. Сега ние ще прилагаме следната процедура. Двамата колеги в този случай са двама мъже, двамата заместник-председатели е, Ивайло Кайфел и Жан Лук Дохан, които отговаряха за това проучване. Сега накратко ще е, представят своето становище, защото повече от един час не разполагаме за обсъждане на този въпрос. След това представителите на университета в Лид ще представят резултатите от проучването и след това онези от вас, които искат да вземат думата, ще се изкажат а именно Филип Майштад, председателят на Европейската инвестиционна банка, представителят на Евро... ЕБВ Ариан Фишер и също директора от ЕКОФИН, господин Томас. Те ще получат думата и след това ще преминем към обща дискусия и, както обикновено, е, един е, ще обобщи, мисля, че това ще бъде Ивайло Калфин. Ивайло, сега те моля да кажеш няколко встъпителни думи. Uh, Благодаря, драги колеги. Дами и господа, когато беше поръчано това проучване, целта беше да се направи връзка с разисквания тук в парламента, насочени към несъответствието между е, засилващите се политически ангажименти на Съюза, в това число необходимостта от изпълнение – на разпоредбите на Лисабонския договор, енергийната стратегия, стратегията 2020, големи проекти като ИТър Галилео от една страна и от друга страна ограничените бюджетни средства и, до... и липсата на достатъчни финансови е, средства, предвидени за изпълнението на тези ангажименти. Освен това, тази дискусия, към тази дискусия следва да добавим и мерките за економии в държавите членки. Те намират отражение не само в националните бюджети, но и в решенията за поемането на ангажименти. Отговорите, които обсъждаме, по отношение на недостига на средства спрямо ангажиментите са свързани с възможността от увеличаване на собствените средства в бюджета, също така и да се привлекат допълнителни средства. Възможността за мобилизиране на европейски средства са различни Например, е, добре известното съфинансиране от националните бюджети. Това са възможности за привличане на частни средства и развиване на обществено-частно партньорство. Но също така има е възможност да се работи заедно с международните финансови институции, по-конкретно Европейската инвестиционна банка, както и Европейската банка за възстановяване и развитие. Всъщност това е и целта на проучването да се обсъдят критично възможностите за повишаване на участието на ЕИБ и ЕБВР в изпълнението на целите. Въпросът как точно да стане това е, по, е по-труден въпрос. Раз, ние получихме предложение от самите банки съвсем наскоро в е, председателя Мейштад представи европейските проектни облигации – много добър пример за това как европейските цели и бюджета могат да бъдат допълнени от Европейската инвестиционна банка. В парламента водим и други дискусии. Целта на доклада е да насърчи по-нататъчна дискусия и след това ще имаме възможност да вземем решения. Докладът беше поръчен в резултат на прозрачна процедура в парламента. Той беше възложен двама експерти, които след малко ще представят резултатите. Разбира се, в доклада са отразени техните собствени възгледи по въпроса. Тук в парламента, аз мисля, че ние трябва да използваме това проучване като един от източниците на идеи, един от източниците на информация при по-нататъчно обсъждане на въпросите. Искам да благодаря на всички колеги в Европейския парламент, които участваха в създаването на рамката за проучването. Искам да благодаря на авторите на проучването и особено на представителите на ЕИБ и ЕБВР за това, че винаги са в парламента и са готови да търсят с нас отговори на въпросите, които ни вълнуват. Не смятам, госпожо председател, че трябва да навлизам в повече подробности. Сега ще дам възможност на двамата докладчици и гости да се изкажат. Искам да помоля сега господин Робинсън да представи проучването. Thank you. Can you hear me? Thanks very much. Um, Благодаря. Благодаря за тази възможност да ви представя проучването. Аз съм преподавател и ми е трудно да говоря едно. Днес ще разгледаме констатациите от проучването. Искам да има достатъчно време за изказвания. Аз и Робърт Бейн ще представим доклада, аз ще кажа кои сме ние, какво сме направили, но ще се спрем върху заключенията и препоръките, ще разгледаме въпрос свързани с контекста, какво имаме предвид под съфинансиране, кои са ключовите въпроси, ще коментираме методите и подхода и накрая ще се спрем по-конкретно върху заключенията и препоръките. Няколко думи за себе си. Аз работя в университета на Лиц, преподавам там от повече от 10 години е, обществена политика на Европейския съюз. Е, имам консултантска дейност. Проявява много активен интерес към Европейската инвестиционна банка. Всъщност, броя в академичния свят не са много хората, които проявяват интерес към ЕИБ. Също така проявявам много голям научен интерес и към бюджетната политика и политиката на разходите. Сега ще дам думата на господин Бейн, който ще се представи и след това ще продължим по-нататък. Дами и господа, добър ден. Аз се казвам Робърт Бейн и съм независим консултант, който, чиято специализация е финансирането на инфраструктура. Работил съм както и с ЕИБ, така и с, е, е и с ЕББР. Аз съм гостуващ сътруд... научен сътрудник в е, университета в Лица. Работил съм в е, агенция за кредитен рейтинг. Също така ще представя съвсем набързо контекста на проучването, преди да премина към някои от теоретичните въпроси, е, към които сме насочили вниманието си. Първо, като дефиниции, когато говорим за съфинансиране, в контекста на своите изследвания говорим за съчетаването между кредити и безвъзмезни средства, т.е. средства от европейския бюджет, т.е. безвъзмезни средства и кредити от ЕИБ или ЕБВР. Може би би трябвало да поставя в контекст мащабите на съфинансирането. Мащабите са ограничени малко повече от 1% от бюджета на Европейския съюз и ние ще поговорим за това как могат да се развият нещата в бъдеще. Но в съответствие с много други проучвания, които обръщат внимание на съфинансирането, виждаме, че има много сериозен потенциал за Европейския съюз в областта на работата с тези инструменти. Европейския съюз има възможност да работи с финансови посредници и други финансови институции за да постигне максимален ефект от средства на Европейския съюз. Предоставя засилен достъп до кредитното финансиране за проекти, които макар и важни, не биха привлекли кредитори от търговския сектор. Може би трябва да споменем също така, че това е възможност да се реализират целите и проекта на Европейски съюз чрез тези инструменти. Ще представя съвсем накратко първата група въпроси. Първо, от гледна точка на бюджетната отговорност, въпросът, който беше зададен е дали работата с ЕИБ и ЕБВР означава отгов... сериозни отговорности за европейския бюджет по отнош... при евентуални загуби на банките по Освен това, по отношение на външния мандат, ние ще обсъдим въпроса за това дали са достатъчни провизиите в бюджет на Европейския съюз, а също така и защитата на тези провизии, предвижда ли се, достат, предвижда ли се достатъчна защита. И на трето място, и това е в контекста на гаранциите предоставени на Европейския съюз разглеждаме управлението на бюджета и всички възможни рискове, свързани с, засиленото използване на съфинансирането. Ние правим разлика между преките кредити, т.е. кредити за държавите членки и косвеното кредитиране, свързани с кредитите за трети страни. Сега дам думата на своя колега. We were also tasked, uh... Е, разгледахме и редица въпроси, които могат да се разглеждат като повече политически по своя характер. Искам да подчертая, а, а, че а, ние получихме много добра задача, а, в която се повдигнаха въпроси, които до сега не са разглеждани нито от парламента, а, нито от а, други съществуващи организации. А, първият от тези въпроси е въпроса за бюджетния контрол. Ще се върна на този въпрос а, конкретно но искаме още от самото начало да направим разлика между формалните институционни структури и механизми и неформалните. И как на практика работят те. Много често това, което е заложено в договорите е едно, а пък това, което става на практика е по-различно. Бихме искали да установим точно какво става. Извънредно важен въпрос е а, а, това доколко тези инструменти могат да ни помогнат за постигането на стратегическите цели на Европейския съюз и въпросът, стратегическия въпрос, който трябва да зададем, когато работим с а, двете банки е в край на краищата кредитите се дават на заемоискателя и доколко това помага за постигането на целите, които сме си поставили управлението и прозрачността. Това е много различно от откритостта според нас. Управлението според нас се отнася до е, междуинституционните отношения, такива какви те съществуват, доколко те са открити, достъпни за външното око и тяхната сложност, доколко може да бъде предизвикателство за парламента. А също така а, и доколко банките им са в състояние да работят с търговската доверителност. А, това обаче не е същото. Поверителността не е същото, както откритостта. А, това е един много стар проблем, както вие сигурно знаете, който е свързан с цялата финансова дейност на Европейския съюз, но ние сме особено заинтересувани от това да откриеме какви са последиците от финансирането на Европейския съюз на негови, за неговите граждани и за бенефициентите. А също така и това трудностите, с които се сблъсква парламента, когато се опита а, да установи по какъв точно начин се отпускат и разпределят бюджетните средства. За да намерим отговори на тези въпроси, съчетахме три класически методи, широко проучване, изчерпателно изследване, възоснова на повече от 30 годишен опит и сме особено благодарни на изваредно голямата подкрепа, която получихме от над 50 наши събеседници, с които разговаряхме от ЕБВР, от ЕИБ, от Европейската комисия, от Европейската сметна палата. Трябва да кажа, че тези разговори не бяха извънредно полезни, както и тяхната подкрепа. Целта ни беше да намерим своите координатите на изследването. и, това, което се опитваме да направим е да представим а, нашите а, изводи а, като а, ги осветлим с нашия академичен а, научен опит. Структурата на доклада, а, както може да очаквате, е, е, е следната. Има уводна а, част, а, която се занимава с двете банки, какви са разликите и приликите помежду им. А, говорим а, доста много за съфинансирането в Европейския съюз като практика, какви въпроси са свързани с него четвърта глава занимава се с бюджетните гаранции и как се отпускат заеми на страните членки, кредити. И с един много, много дълго приложение приключваме, където се изброяват всички съществуващи ключови инструменти и трябва да кажа, че за първи път се прави подобен, така да се каже, инвентарен опис на всички съществуващи инструменти в тази област. А сега ще дам думата пак на Роб, който да продължи нататък. Това, което ми предстои е много трудна задача. Едва ли ще мога да се справя с нея през следващите 5-10 минути, но така че да кажа най-главното. Първо, най-важното заключение е, че европейският бюджет по отношение на съфинансирането не крие никакви преки рискове начина по който бюджета работи. Определят се суми за инструменти за съфинансирането, няма отговорност извън предвидените по бюджета средства. А сега да кажа няколко думи за гаранционният фонд за външни дейности стигнахме до положителни заключения по този въпрос, които отговарят на заключенията и на други изследователи. Изследвахме изчерпателно дейността на Гаранционния фонд през 2010 година. Това включваше изчерпателен количествен анализ и оценка на рисковете. През 2010 година Сметната палата също така направи, прие положителен доклад за начина по който се управлява гаранционният фонд. Трябва да кажем с две думи, че това е един уместен инструмент, е, той е, е, действа като защитен механизъм за бюджета. И сега да кажа още нещо във връзка с тези цифри. Виждате тази графика. Тук са гарантираните кредити в жълто показани от гаранционния фонд по вертикалната а, координата. През 2009 година, например, в края на 2009 година имаме малко повече от 16 милиарда кредити, които са гарантирани от фонда, а пък по другата ос са активите на фонда. Извиняваме се тук, защото по абсисата трябва да бъде в милиарди. Като вземем тези две цифри заедно, виждаме процентът на отпусканите кредити спрямо общия обем на фонда. Става дума за 140 милиона евро. А сега, като да премина по-нататък, от, от гаранционния фонд преминавам към гаранциите на кредитите, които се отпускат на страните членки. Това е инструмент за осигуряване на платежните баланси на страните членки. И нямаме някакъв специален фонд. Тук се предвижда хеджиране в бюджета. И тук имаме един много, една много проста иллюстрация, за която виждаме маржът, в който се работи за тази постига ни защита. Нашето заключение е, че този метод на бюджетна защита в никакъв случай не застрашава европейс... бюджета на Европейския съюз. Нито пък го застрашава дейността по гарантирането на тези средства. И ако вземем този пример, то е за 2011 година. Собствените приходоисточници таванта е 1,23% за 27-те страни членки. Това е около 125 милиарда. Маржът е 25,4 милиарда. Това са около 5%. И тук остава една разлика около 25 милиарда. И какво значи този марш? Неочаквани, непредвидени разходи през 2011 тези цифри ви показват. Те са, те, между другото, те са, биват актуализирани непрекъснато. Това са предвидени плащания за всяка от предстоящите години. Виждате платежният баланс. Разпетите може да са се променили за 2011 година. Ние на това цифри, които получихме през февруари. Но положението общо взето е подобно. Имаме европейски, плащане по Европейския финансов механизъм за стабилност, плащане за макрофинансова стабилност, плащане за осигуряване на ядрената безопасност, и става дума за 5,8 милиарда, 25 милиарда за хеджиране и остава огромна сума от 19,6 милиарда, което би трябвало да бъде сума, която да осигури спокойствието на парламента по това отношение. Благодаря, Роб. И сега, накрая, два въпроса, които се отнасят повече до политическата страна на разглежданият въпрос. Резултатите на проучването, а, а трябва да кажа, че изследването е някъде около 120 страници, така че за нас е много трудно да обобщим а, този документ. Бюджетния контрол. А, какво установихме? Установихме, че съществуват сериозни здрави, здрави механизми, контролни механизми. Комисията създава съответните инструменти. Вие участвате в този процес по официален начин. но има и някои неформални инструменти това е положително и отрицателно. Положителното е че тези механизми осигуряват дисциплината и има елементи на контрол и управление, които са вградени в целия механизъм, нещо, което е в полза на парламента. Но в средата, в която работим, според нас, среда, която се осложнява, работим с финансови посредници, а те пък а, имат свои собствени интереси и това е още една допълнително, така, допълнително ниво на институционален контрол. Гъвкавостта също е въпрос, свързан с прилагането на много от тези инструменти. И тяхната гъвкавост осложнява е, техния надзор. И това са така едни е, заключения, които е, не са окончателни но в момента ние установяваме какво всъщност става в действителност. Гледаме нещата в далечен план, ако може така да се каже. Не сме се занимавали с конкретни подробности, нещо, което е особено важно, наистина приоритетен въпрос и то за вашата комисия. Стратегическите цели, какви са те? Съфинансирането е, е от голяма полза според нас за Европейския съюз. То е съвместимо с стратегическите цели на Европейския съюз. Двата инструмента, които ние изследвахме най-подробно, не се сблъскват с проблеми. Подкрепяме ги 100%. И е, това се отнася и за е, партньорството за инвестиране, и за пространството за научни изследвания и иновации. И е, двете банки е, е, и желаят да участват в финансирането на тези програми. Но въпрос, който трябва да бъде разгледан и по който съществува загриженост, това е застъпването между някои от тези инструменти, дублирането им. Установяваме многократно, че това, това въжи и за всички, и за Джереми, че се, има е, определени противоречия в е, начина по който те действат. Това е доказано и от други изследвания, не само от нашето. А друг въпрос е, е дали тези инструменти са ефективни в най-новите страни членки. и това въжи и за СИК, и за ССФ. Особено когато става дума за малките и средни предприятия в новите, най-новите страни членки. Въпросът за стратегическите цели е свързан с работата на различните банки и какви различия може да има в техния подход. Опитахме се да изследваме как може да работи Европейска инвестиционна банка като банка на Европейския съюз в никакъв случай не трябва да се преувеличават разликите между ЕБВР и ЕИБ. Те и двете работят активно за постигане на целите на Европейския съюз. Те трябва да се, разбира се, би трябвало да сътрудничат и това отразява и гледна точка на комисията. Защото тяхната работа, макар и различна, тя взаимно се допълва. И най-доброто, което ще направи тези две банки, е, е, може само да бъде похвалено. Ефективното изпълнение на политическите цели. А тук направихме проучване на някои конкретни казуси, а също така и разгледахме нещата в по-общ план. Заключенията ни не са в еднопосочни in terms of the enlargement agenda in the Western Balkans, for example, and in terms of... Работи се за интегриране, приобщаване на новите страни членки към работата на тези инструменти. Но въпросът, който възниква е какво е било въздействието на, на финансовата криза върху а, освояването на фондовете от новите страни. Има някои добри проекти, които работят добре, но съществуват сериозни проблеми с освояването на фондовете в новите страни членки. Въпросът е дали финансовата криза е унищожила голяма част от доброто, постигнато от съфинансирането. Но този въпрос трябва да се изследва по-нататък. Друг въпрос е дали новите страни членки имат достатъчно развити пазари, за да могат да освоят отпусканите фондове. И този въпрос е дебело подчертан в нашите заключения. И накрая, прозрачността. Това е въпрос, който считаме, че е много сложен, не е лесен за решаване. От една страна, очевидно, банките трябва да работят в среда на търговска поверителност, а пък Европейския парламент от своя страна трябва много ясно да знае къде отиват средствата, как са изразходвани, как се разпределят. Е, значи, тук съществува потенциал за създаване на напрежение между тези две противоречиви цели. Е, тази година е, два доклада са подготвени върху два различни инструмента, но възниква въпроса дали Сметната палата не трябва да играе по-голяма роля в решаването на проблемите на съфинансирането и свързаната с това прозрачност. Необходимо е критична оценка. Не става дума да бъдат критикувани някои само заради критикуването. Защото в много случаи като че ли това, изследването, които се възлага от комисията, се влияят от тяхното отношение към инструментите, за които става дума. И накрая е, е нещо, което е повод за значително едно разочарование, е, ниската така, видимост на начина по който се разходват средствата и очевидно е, тук съфинансирането се сблъсква с проблеми, които може би могат и да се изострят. Очевидно работата на един финансов посредник е по-малко очевидна за бенефициентът. Искам да подчертая, че не става дума за а, разлики в степени, а по-скоро в начина по който се а, подхожда. Това се а, отнася а, е, и за оценките в нашия доклад. Очевидно, че има трудности в комуникирането в някои случаи. Мисля, че а, практическата и най-полезна първа стъпка в това отношение би било Европейския съюз по-добре да разбере междуинституционният проблем в това отношение. Дали онези, които работят в различните финансови институции, добре разбират потенциала на, съфинансирането. Тук също вероятно могат да бъдат открити редица проблеми. И общите ни заключения от тази измерено интересна тема трябва да кажа са следните – Задачата беше а, много интересна. И а, като че ли от една страна има много големи предимства на съфинансирането, почти липса на финансови рискове, но от, от друга страна важни политически проблеми, свързани с контрола, прозрачността, надзора. Но трябва да кажа, че в крайна сметка заключението ни, е, че трябва да оставим въпроса в вашите компетентни ръце, за да го решите вие до край. Благодаря. Мисля, че всички, които не са проследили началото на това проучване, е, за тях е било интересно да изслушат всичко това в нашата комисия. Естествено, когато става дума за прозрачност, е, нещата са ясни. А що се отнася до видимостта, ние се опитваме на много места да получим повече за видимост, обаче много често удреме на камък, е, що се отнася до комисията, защото тя много често не е готова да сътрудничи с нас, особено когато става дума за въвеждане на мерки, които биха повишили видимостта. Става дума за стратегия, която е единна. Тя би ни помогнала. Това ние искаме поне от 10 години. Сега обаче, първо искам да дам думата на нашите гости, преди да я дам на колегите от комисията. На господин Майштат искам да дам думата сега. Благодаря, госпожо председател. Няма да коментирам доклада, който ни е представен. Ние имаме някои забележки, само ще кажа, че не мога да приема твърдението, че всички коментари са необосновани. Ако вашата комисия го желая, ние сме готови да участваме в задълбочен дебат и ще видите, че ние можем да представим конкретни примери и доказателства в подкрепа на нашите коментари. Но тъй като времето ни е ограничено, ще се спра върху основния въпрос, а именно дали е в интерес на Европейския съюз да насърчаваме съчетанието между средства от бюджета и средства на Европейската инвестиционна банка. Мисля, че в това съчетание има нещо, което можем да наречем троен лостов ефект първо политически е лост, финансов и економически. Първо политически е лост. Освен това, че участието на ЕИБ също се възприема и като намеса на Европейския съюз. когато ние подкрепим определен инвестиционен проект, се смята, че това е Европейския съюз. Но заедно с това не бива да забравяме, че ЕИБ е единствената финансова институция, която е длъжна, която е юридически длъжна да прилага правилата и нормите на Европейския съюз. Това е което нарича монопол на задълженията на ЕИБ. Това и обяснява, между прочим, защо неколкократно проекти, които сме работили, както знаете, ние си сътрудничим с ЕБВР. Имаме повече от 100 проекта заедно на стойност около 14 милиарда. Тоест ние имаме много добро сътрудничество с ЕБВР, но се е случвало под проекти, които сме разработвали заедно, не сме могли да ги финансираме, защото Европейската комисия ни казва, не, не, това противоречи на европейската политика. Например, финансирането на летища в Русия. Европейската комисия ни е казвала, не, не можем да финансираме това поради спорове а, е, за въздушното движение, докато ЕБВР е, имаше възможност да финансира тези проекти, така че е, ние сме единствената финансова институция, която е длъжна да спазва правилата и нормите на Европейския съюз. Ние сме единствената финансова институция, при която всяка операция трябва да бъде утвърдена от, от Европейската комисия и от съответната държава т.е. всички генерални дирекции на Европейската комисия могат да изразят своето становище. Случва се генерална дирекция конкуренция или генерална дирекция изследвания или околна среда могат да представят възражения. Така че ние сме уникална институция. Единствената, която е длъжна да спазва правилата на Европейския съюз. Единствената, е, финансова институция, която трябва да спазва решенията на, и на Европейския парламент. Също така има и разпоредба от договора за, сътруд... за т.е. член 287 за тристранния контрол. С други думи, има един политически лост, има инструмент за подкрепа на политиката на Европейския съюз техническият лост. Има очевидно взаимно допълване между специализираните знания на комисията и на Е и Б. Комисията има специализирани знания във всичко, което е свързано с макроекономиката, различните сектори, в страните, в които работим. Е и Б има специализирани познани в технически анализ на проектите. Мога да ви дам множество примери. Например, в три области в заключението на доклада се казва, че там ЕБВР има предимство, т.е. енергийната ефективност, е възобновяемите енергийни източници в тези области Е и Б има специализирани технически познания. Нашите технически служби често дават технически, техническо становище по проекти, които не можем да финансираме, тъй като това излиза извън рамките на нашия мандат. Например, в Турция наскоро финансирахме вятърни генер... генератори заедно с ЕБВР, но с ОП. Всъщност, техническия екип на ЕИБ подготви проекта. Всъщност, в духа на меморандума на разбирателство, подписан между двете институции, ние подписахме споразумение, чието дух е следния. Всеки път, когато съфинансираме, се определя институцията, която ще анализира проекта, другата институция ще осигури съфинансирането. Ние смятаме, че това е рационално използване на възможностите на всяка от институциите. Аз мога да ви представя поредица от примери, които говорят за това, че в много области ЕИБ има признати, признат опит, който е и признат от Европейската комисия. Третият лост е финансовия лост. Идеята е с едни и същи финансови суми Европейския съюз може да подкрепи много по-сериозен обем инвестиции. Всъщност това е основния ефект на лоста – един пример. Финансовият инструмент за споделяне на риска за научните изследвания. Миналата година и се използваха 380 милиона от европейския бюджет, 7,5 от ЕИБ и заедно бяха предоставени кредити за програми за, в, област, в научно-развойната дейност за около 6,3 милиарда. Бяха финансирани дейности в частния сектор на стойност около 16 милиарда. И така виждате. 16 милиарда инвестиции това е лостовият ефект. С едни и същи бюджетни средства можем да постигнем много повече. Искам да бъда пределно ясен по един въпрос. Въпреки, че, както казах, Е и Б има монопол на задълженията и не иска монопол на достъпа до средства на Европейския съюз. Ние смятаме, че ЕИБ е финансовата институция, която има най-големи възможности да привлича е, и мобилизира и други европейски финансови средства, не само частни. Миналата седмица бях в Париж. Е, генералният директор на Кес де Депо ми каза, че за нас е по-лесно да приемем е, участието в обща инициатива под ръководството на ИБ вместо друга финансова институция. Фонда Маргарита, например, е обща инициатива Там обединяваме различни финансови институции във Франция, Германия, Испания, Полша. Защо? Защото за всяко от тези институции е по-лесно да участва в тези общи институции, ако е под егидата на европейска институция. Създали сме, така да се каже, Европейски клуб за дългосрочно кредитиране. Смятам, че това е формулата, която може да бъде полезна от гледна точка на европейския бюджет – тъй като се, контролът е гарантиран. Искам да повторя е, нещо, което господин Калфин си спомня. Ние в ЕИБ сме готови да постигнем споразумение, меморандум за разбирателство с Европейския парламент, за да може той да продължава да упражнява своята контролна функция относно използването на бюджетните средства. Някои би казал, може би има други а, аспекти. А, зада, задава се въпроса за разходите за управление. Комисията. Аз мога да ви представя интересни цифри за периода 2007-2010 година. ЕИБ получи 62 милиона евро на, от европейския бюджет, 14 милиона от държавите членки за използването на структурните фондове в рамките на Джереми и Джесика. 62 милиона от комисията. За същия период 2007-2010 година общата сума на преведените средства достига 4,6%. Това е комисионната. Както виждате, процента на комисионната е много по-ниска, отколкото на финансовите средства. От тук трябва да извадим финансовите ползи от европейския бюджет, т.е. финансовата полза от операциите, които сме финансирали. Те се връщат в европейския бюджет – Например, в дейността ни в, Средземномер... в Средземноморския регион 140 милиона и би трябвало да достигна 200 милиона в края на годината. И тук аз смятам, всички тези цифри могат да бъдат проверени от вашата парламентарна комисия и от тази гледна точка има нещо, е, нещо, което е интересно. Накрая е, гаранциите, за които се говори в доклада, искам да напомня, че тези гаранции от европейския бюджет се въжат за операциите под мандата, които възлизат на 7-8%. Малка част от дейностите, които ползват общностна гаранция макар че много от дейностите извън Европейския съюз са за, нас, са за наш собствен риск. Например, за страните кандидатки, те са около 5,7 милиона, за които сами поемаме риск. Така че това обхваща ограничена част от нашите дейности. Всички търговски рискове се понасят от ЕИБ и накрая най-убедителният аргумент е свързан с това, че от историческа гледна точка не е имало никакъв проблем за европейския бюджет. Още след създаването на гаранционния фонд Европе ЕИБ прибягва към този фонд два пъти. 2010 година, през 90-те години за бивша Югославия за 19,9 милиона И в другия случай през 2003-2004 година кредит за Аржентина на стойност 9 милиона тази сума беше възстановена. При всички случаи историческият опит до сега доказва, че не е имало разходи за европейския бюджет в резултат от гаранциите. Това е, госпожо председател, ето така бих резюмирал предимствата от съчетаването на европейските средства и средствата на ИБ. Контролът е организиран по такъв начин, че Европейският парламент може да има пълно доверие за това, че европейските средства се използват по ефективен начин. Благодаря за вниманието. Благодаря, господин президент Майштад. Много подробен бяхте във вашето изказване. Сега моля господин заместник председателят на ЕБВР е, Фишер да направи своето изказване, но ви моля същевременно да бъдете малко по-кратък, е, отколкото господин председателя Майштад. Моля. Sure. I will do my best. Благодаря, госпожо председател. Ще направя а, всичко възможно да бъда кратък и лаконичен. Благодаря много за това, че ми давате възможност да представя работата на ЕБВР и да реагирам на доклада, който не беше представен от неговите автори. Преди всичко искам да благодаря на авторите за много интересния документ и за голямата работа, която са свършили. Високо ценим факта, а, че те не са вървели по една еднопосочна улица, а са разгледали нещата не само академично, абстрактно, но са използвали и метода на интервюта, разговаряли се с, с представители както на Европейската комисия, така и на другите европейски институции. Това е един интерактивен подход, който очевидно дава добри резултати. Изследването отразява разбирането на Европейския парламент, грижата на Европейския парламент относно значението на съфинансирането, а също така и е, все по-голямото е, значение, разбиране на колко това, колко важни са важни отношенията между ЕБВР и ЕИБ. Искам да а, кажа, че основното заключение на доклада е, че съществува всеобщо желание да се разшири съфинансирането на Европейския съюз, на Европейска банка за възстановяване на развитие и Европейската инвестиционна банка за в бъдеще. Ние високо ценим анализът, който е направен на нашата банка в него са установени основните параметри на работата на нашата институция. ЕБВР може да поема рискове и а, да участва като стабилен партньор в съвместното финансиране. А, не по-малко важно е, че лостовият ефект на Европейския съюз в работа на ЕБВР е по голям отколкото може да изглежда на пръв поглед. Въпреки сравнително малкият процент на акциите, които държи Европейския съюз. И накрая нещо за увеличената видимост, включително чрез назначаването на нов специален представител на ЕБВРФ в Брюксел, госпожа Анди Бесис, което ще изпълнява тези задачи. Приветстваме заключенията на доклада, които отразяват нарастващият, все по-широкият консенсус в отношение на принципите на съвместното финансиране. Още от самото начало на своята дейност на ЕБВР, Европейският съюз е предоставил 1 милиард и 700 милиона евро. А също така и 478 милиона евро за нуждите на технич... фондовете за техническо сътрудничество. Това са значителни суми, които са генерирали 7, проекти за 7 милиарда евро. Това сътрудничество се засили е, с е, е, два нови, с три нови инструмента в последните години. Разбира се, има място и за подобряване на работата. това е усъвършенстването на съществуващите механизми в контекста на Европейската платформа може да се подобри и надзорът на банките. В момента се опитваме да усъвършенстваме нашия механизъм за докладване, както на ниво на проектите, така и на ниво обща статистика и предоставяне на надежни данни. Нашите регионални бюра са също в непрестанен контакт с съответните делегации на Европейския съюз и работят съвместно какво не споделяме? Не споделяме оценката, че съфинансирането е най- най-добре да бъде използвано в развитите пазари. В, в страните в преход подобно съфинансиране е много, много по-необходимо, отколкото в най-развитите страни и инструментите, които се използват, и механизмите, които се използват, трябва да бъдат много по-сложни, много по-съвършени, по-добре да се гарантира риска и да се оказва техническа помощ. Колкото до нашето отношение с Европейската инвестиционна банка, напълно споделям това, което председателят на ЕИБ спомена в неговото изказване, а именно, че не само меморандума за разбирателство, което е подписан между двете институции, трябва да бъде споменат между двете институции и Европейската комисия. Не само, че ние приемаме този меморандум за разбирателство с цялата необходима сериозност, но друг важен въпрос на това сътрудничество е, че ние трябва да сътрудничим ежедневно по всички практически въпроси не на ниво, не на ниво председатели, заместни председатели на банките, а на терена, там където се изпълняват проектите. И господин Майстер даде много красноречиви примери за това ефективно и плодотворно сътрудничество. Тоест, не дублиране, не съревнование или съперничество, а сътрудничество между двете банки. Това е към което ние се стремим и от едната и от другата страна. И съвсем накратко, без да влизам в подробности, се спомена една препоръка, която трябва да бъде обсъдена по-подробно. Препоръка, която трябва да бъде, да получи внимателна правна оценка. Това е, са правомощията на Сметната палата и тяхното разширяване. Ние напълно подкрепяме усъвършенстването на системата за докладване, което ще доведе до по-голяма прозрачност, за да може да се предоставя информация на всички органи на Европейския съюз, които имат правомощия за това. Благодаря. Благодаря. Сега Давам думата на господин Тамас, представител на комисията. Благодаря много. Благодаря, че ни давате възможност и ние да се да участваме в този дебат. И аз искам да благодаря на консултантите за техният съдържателен избит доклад. нашата генерална дирекция отговаря за управлението на всички бюджетни от фондове, също така за, за, за фонда за гарантиране, за гаранционния фонд. И ако там няма съответствие, ще се сблъскаме с проблеми. А каква е основата на добрият бюджетен контрол, която ще ни даде възможност да обсъдим бъдещите финансови инструменти, които ще използваме? Ще се съсредоточа вниманието си върху този аспект на доклада. Някои въпроси, повдигнати от авторите на доклада, засягат използването на финансовите инструменти изобщо. Бих казал, че ефективността на финансовите инструменти в сравнение с други инструменти зависи много от политическата област, в която те се прилагат. Не всички области са подходящи за съфинансиране от ЕБВР и ЕИБ. Очевидно има някои, където това съфинансиране е по-уместно. Ако даваме грантове, например, безвъзмезни помощи, И ако комисията реши да, използва, да ги използва, тя се опитва само да е, преодолее срива на пазарите. Когато използваме не безвъзмезни средства, а съфинансиране, ние се опитваме да работим в партньорство с ЕБВР и с ЕИБ, понякога и с други институции, за да преодолеем а, е, а, е, слабостите. Както господин Мейстер го много подробно каза, в такъв случай резултатите са по-добри, защото чрез финансовите инструменти ние привличаме повече участници, които могат да помогнат за решаване на една или друга пазарна криза. Кога, както и консултантите много правилно посочиха, в края на краищата тук става дума за набиране на необходимия баланс. Имаме нужда от по-добър бюджетен контрол, когато отпускаме безвъзмезни средства и трябва да оценим как тези безвъзмезни средства ще повлияят върху една или друга област на нашата политика. И именно този баланс трябва да потърсим. Бих искал също да посоча, че докладът а, за изследването би спечелил, ако вземе малко повече предвид а, динамиката на еволюцията на финансовите инструменти. Има определена област, примерно конкурентоспособността, иновациите, така, където имаме дълъг опит в работата с финансови инструменти. А има други области, където използването на финансовите инструменти, примерно структурните фондове или инфраструктурите, е сравнително от неодавна. А, би било значи, по-справедливо да се каже, Джереми, например, беше спомената програмата, а, така по Справедливо е да кажем, че чашата е една трета пълна, отколкото две трети празна. Тоест, нашите консултати би трябвало малко да разгледат нещата в, цветата на тяхната динамика, а не толкова статично. Смятам, че когато става дума за проблемите на управлението и прозрачността, които мнозина споменаха, и които консултантите с право повдигат, бих казал, че за да вървим напред, трябва да се получим от натрупаният опит и да се опитаме да усъвършенстваме управлението и повишим прозрачността, когато става дума за работа с финансови инструменти. Този въпрос е дискутиран и по-рано. Сигурен съм, че продължи да бъде обсъждан в тази комисия и е, в рамките на финансовите регламенти вече се е, предвиждат начини за бъдещата ни работа с финансовите инструменти. В комисията пък от наша страна подготвяме документи как да се използват е, платформите в бъдеще, за да може да уеднаквим правилата, да правиме предварителна оценка на финансовите инструменти, и е, също така да оценяваме е, е, определени финансови инструменти, за скритите финансови инструменти по-добре. Тоест, необходими са ни по-добре обмислени правила, за изследванията върху финансовите инструменти. Тоест, наместо да търсим само недостатъците, които се наистина съществуват тук и там, да се опитаме да използваме наличните инструменти за преодоляване на трудностите в бъдеще. И накрая да кажа още нещо, което може би може да се вземе предвид от изследването когато бяха разработвани финансовите инструменти, с които работим сега, в началото на периода през 2007, от политическа гледна точка, ние искахме да намерим финансови инструменти, които да заместят безвъзмезните помощи. А, това беше едно допълнително предизвикателство за използването на тези инструменти и смятам, че институции като ЕИБ, e, БВР, е, пък и други европейски институции, но особено е, е, Европейска инвестиционна банка, са изиграли голяма роля не само в прилагането на тези инструменти, така както те бяха замислени, но също така и в осигуряването на устойчиви кредити, кредитни линии, нуждаещи се в Европейския съюз. По този начин е, кризата подпомогна нашето развитие. Накрая ще кажа, че Европейската комисия работи много активно, съвместно с Европейската инвестиционна банка, както нейният председател с право каза. Е, ние контролираме и одобряваме нейните проекти. И имаме 3% е, от акционерния капитал на банката – но се опитваме да помогнем в управлението. Можем да го правим е, и с този процент на участие. Но комисията ще продължи да работи с двете банки, пък и с всички други кредитни е, и финансови институции, национални и международни. приемаме препоръката, че трябва да бъдем по-активни в подпомагането на, политиката на Европейския съюз чрез управлението на тези институции. Ще спра до тук, за да има време за въпроси. Благодаря. Сега получихме наистина много информация и отчасти противоречиви мнения Сега имам един относително крастък списък на изказващи се. Господин Лаус Бакуш и след това Инги Грасле. Much, uh, Благодаря, госпожо председател. В интерес на времето няма да хваля никого, така че приемете това като моето встъпление. Харесва ми проучването, но имам, искам да помоля авторите да разширят обхвата на изследването. При на следващия етап това, разбира се, не зависи от тях, зависи от нас дали ще им го възложим, но аз смятам, че трябва да го направим. Много е важно да анализираме последиците от съфинансирането за ЕИБ и ЕБВР, но всъщност въпросът е доста ограничен. В обществената политика, както знаете, ние правим ясно разграничение между ефективност и ефикасност. При ефективността ние говорим за бързите процедури, за това как се разработва проекта и за това колко лесно се освоява средствата при ефективността. Всъщност, при ефикасността също става дума повече за въздействието на проекта. За съжаление, когато говорим за последиците за бюджета на Европейския съюз, има един компромис. И аз искам да попитам консултантите и авторите какво е тяхното мнение. Всъщност това е основен въпрос на обществената политика за бъдеще. Понякога, когато анализираме конкретни проекти, виждаме, че, че колкото е по-малък риска за Европейския съюз, толкова е по-голям риска за страните. Разбира се, много от проектите е, идват с държавна гаранция. И следователно за европейските институции не е толкова необходимо да анализират ефективността на проектите. Когато нещо се обърка, те дори могат да окажат е, натиск върху правителствата. Независимо от факта, че Проектът се е провалил. Били сме свидетели на това в много страни. Аз лично съм работил в ЕБВР в продължение на 8 години и знам каква е гледната, нейната гледна точка. Господин Мейштат каза, че в бъдеще ЕИБ ще работи по проекти, по които няма държавна гаранция. Очевидно обаче компромисът е много ясен. Рискът ще бъде много по-малък за правителствата. Ще се засили обаче риска за бюджета на Европейския съюз. Всъщност това е аспектът, който трябва да анализираме. И ако искаме да тласнем Е и Б в тази посока, възниква въпроса дали трябва да искаме от тази банка да премине през теса издръжливост. И затова аз, на мен ми се иска да чуя становището на двамата автори. Мнозина в бюджетната комисия в парламента биха искали да се използват по-широко съвременните средства за съфинансиране. Рискът винаги съществува. Въпросът е как ще го преразпределим. Колкото повече използваме тези инструменти за съфинансиране, толкова повече е, нарастват е, рисковете е, и възниква въпрос за тяхното преразпределение. Благодаря, госпожа Гресле. Благодаря ви. Изследването е много интересно и това е всъщност първото проучване, което наистина ни въвежда във въпроса за досегашното използване на финансовите инструменти. Още веднъж обаче искам да говоря за финансовия регламент, защото там финансовите реглам... инструменти играят важна роля. Е, искам да приветствам господин Майштат и също много любезния господин от Европейската банка, т.е. от Банката за източна Европа. Те е, всъщност ни представят предоставят финансовите инструменти по специфичния за тях начин, обаче ние вървим към следваща стъпка – използване на финансовите инструменти от частни банки и от проекти за публично-частни партньорства. Проектът за финансов регламент предвижда следващите стъпки. Аз искам само да посоча, че в измененията ние сме посочили, че е, ние искаме да знаем малко повече по тези въпроси. И за това искаме работен документ към бюджет бюджетните документи, защото ние получаваме работни документи от комисията само за финансовите инструменти. Искам да разбера какви резултати се получават и също така е, всичко свързано с риска, така че проучването в частта му за риска е особено важно. Това, което се посочва в проучването за бюджетния контрол и за това дали ние ще постигнем целите на нашата политика чрез финансовите инструменти е много важно, защото всъщност най-важното за нас е да постигнем тези цели. Смятам, че че за това трябва да подхождаме диференцирано в дискусията към финансовите инструменти, защото те не са всеобхватни инструменти. Те са различни за инфраструктурни проекти, за големи проекти и затова аз се интересувам дали авторите могат да посочат това, което до сега липсва при управлението на тези проекти. Как ние бихме могли да осъществяваме бюджетния контрол контрол за всичко, което е правено. До сега над 50% от средствата минават по край Европейския парламент. Така че е, тази тенденция, освен това, се увеличава. Сега, темата еврооблигации. Ние също трябва да дискутираме по тази тема. Какво, какви трябва да бъдат критериите, които трябва да заложим за еврооблигациите. И за нас също е важно да знаем, че ако искаме да направим оценка на въздействието, какви ще бъдат следващите стъпки, които вие бихте ни препоръчали. Благодаря. Благодаря. Сега Изабел, според мен, трябва да вземе думата. Изабел Дюран. Благодаря. Аз нямах възможност да проща цялото изследване, но в мен възниква един въпрос. От една страна доклад привлича вниманието върху поредица от въпроси, свързани с прозрачността, например, управлението, и чуваме, че е, самата банка казва, че е необходимо да се представят повече елементи. Заедно с това е, чухме доклада на госпожа е, Греслер, която привлича внимание върху необходимостта да се опростяват нещата. Всъщност възниква въпроса за това, как и очевидно има сложност навсякъде и в нашия бюджет. Второ, аз смятам, че в това, което каза господин Бокрош за опасността за европейския бюджет, тази опасността е реална, ако държавите членки не могат да погасят е, получените средства. Имайки предвид е, историята, въпросът не се поставя с е, такава острота. Както ни казаха от Европейската инвестиционна банка, не е имало случаи на сериозна неизправност и рискове. Не смятам, че има сериозна заплаха от това, че дадена държава няма да изпълни своите ангажименти. На практика до сега не е имало заплахи и опасности за европейския бюджет. Това са само две забележки, които правя на момента, за момента, но а, това е така, защото а, може би не съм прочела целият доклад. Добре. Ние говорихме подробно по тази тема и мисля, че нашите двама изследователи чуха какви са изискванията към тях които в момента проучването не може да покрие. Сега Ивайло Калфин ще обобщи е, дискусията и може би ще посочи как може би в бъдеще бихме интензивирали това сътрудничество. Моля. Uh, Благодаря, госпожо председател. А, мисля, че имаше въпроси към а, авторите на доклада, а, на които, които е необходимо да се отговори, но ще подчертая четири неща. Първо, очевидно, а, проучването буди интерес. Не, не става въпрос, че всички заключения а, се подкрепят от всички, било от парламента, било от институциите, за които става дума но те най-малкото ще поощрят дебат. Имаме различни гледни точки, когато ги обсъдим, това ще помогне за парламента да взима по-добре информирани решения. Какво е състоянието на нещата? Най-напред съфинансирането, така както е, е работило до сега, дава положителни резултати. Инструментите, които се използват, работят добре. Новите инструменти, особено по време на економическата криза, тези, които бяха създадени, също работят добре. Общо взето имаме положителен опит с тях. Второ, съществува и възможност и нужда да се опитваме да усъвършенстваме съществуващите механизми. В доклада става се споменават прозрачността, контрола и така нататък. Радвам се, че и ЕИБ и ЕБВР са готови да работят за решаването на проблемите в тази област и си струва те да бъдат обсъдени по-нататък от нас. Съществуват възможности за разширяване, по-нататъчно разширяване на съфинансирането, както каза и представителят на Европейската комисия. Трябва много внимателно да решим в кои политически области, може би не всички нови области на нашата политика е необходимо да се прилагат подобно съфинансиране. Но трябва да помислим и какви инструменти трябва да се използват. Тоест не само да се усъвършенстват съществуващите, но да помислим и какви инструменти а, са ни необходими за в бъдеще. Когато става дума за нови инструменти, и с това ще приключа, не трябва да забравяме нивото на риска. Лайош току-що го спомена. Мисля, че положението е малко по-различно. Не става дума за прехвърляне на риска между Е и Б и държавите членки. Става дума за риска, който застрашава европейският бюджет. Трябва да видим какво е положението тук. До сега, както разбираме, рискът за европейския бюджет е близък до нула. Но това не значи, че тук ще има по-голям риск за страните членки. Но трябва да помислим за баланса между нивото на риска, който ние сме готови да поемем и раз... в тази светлина разработването на нови финансови инструменти. Няма да влизам в повече подробности, тъй като и времето ни е малко, но искам да благодаря на авторите на доклада на ръководителите на трите институции, които ни представиха техните гледни точки, а ние в нашата комисия бюджет ще видим как да обсъдим тези въпроси по-нататък. Благодаря, това наистина е така. Ние имаме политически цели и за изпълнението им имаме различни инструменти и се опитваме да разработваме и нови инструменти. Не напразно ние имахме едно заседание на Шуре, за да се занимаем с бъдещите иновативни финансови инструменти и с сега съществуващите. Аз мисля, че в бъдеще ние ще трябва да работим още по-усилено в тази насока и ние го правим вече. Това искам да подчертая. Сега трябва да приемем становище за да може ЕББР да продължи да работи. Ивайло, ние имаме твоето становище за записването на допълнителни акции от капитала. Обсъдихме това предложение много внимателно в комисията. Имаше срок за изменения. Внесени са две изменения и мисля, че бихме могли сега да гласуваме. Не е необходимо да се провеждат повече дискусии, според мен. Приемам, че е, ти си на същото мнение. Добре. Имаме две изменения. Първо по 5А и след това член първи. Две изменения на Клуст и Парташ. Можем ли да ги гласуваме амблок или да ги гласуваме по-отделно? Заедно, виждам, че няма възражения. Кой е за тези изменения? Двама. Трима. Кой е против тези изменения? Кой се въздържа? Значи имаме голямо мнозинство срещу тези изменения и това означава, че ще гласуваме за доклада в настоящия му вид. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Няма. Така че докладът се приема с голямо мнозинство. Честито! С това е, приключихме и по тази точка от дневния ред. Благодаря на всички, които участваха в последния кръг на дискусията при нашите автори, при председателя на ЕИБ, при заместник председателя на ЕБВР, на директора на ЕКФИН, на всички благодаря, които дойдоха тук и които слушаха внимателно и допринесоха за нашата дискусия. Довиждане! Сега вече насочваме нашето внимание към Лисабонския пакет. Раймер има думата. Благодаря, госпожо председател. Днес ще бъда съвсем кратък, защото след последното заседание на 13 и 14 април, където проведохме дебат, аз нямам да кажа нещо ново днес. Още веднъж искам да припомня, че на 15 и 16 март имахме вътрешно заседание възоснова на е, заключенията на нашата правна служба и много важно е да се посочи за сега водещите се разговори с съвета. Е, утре ще се срещна с представители на унгарското председателство, за да видя къде има свободно поле за следващи разговори и преговори, за да можем след това да приключим процедурата по е, даване на съгласие или да не я приключим. Е, съществуващото междуинституционално споразумение трябва да се запази, докато ние изработим ново междуинституционално споразумение. Естествено, това не се отнася за съответните членове, които колидират с договора. Второ, ние сме задължени в определен срок да решим дали искаме да дадем нашето съгласие или не и е, да проведем съответните преговори съгласно член 312 алинея 5 и е, в следващите преговори още веднъж да покажем, че наистина е, е жалко съветът е, да не вижда общ интерес за постигане на споразумение с парламента по отношение на организацията на процедурата на е, даване на съгласие в бъдеще. Така че е, в действителност в е, съответния срок, е, така както е формулирано в договора, да се намерят начина, начини е, да се е, вземе в достатъчна степен предвид позицията на парламента. И имате и Reflection Paper от 27 април, всъщност това е текст, е, който още веднъж обобщава процесите. Аз е, ще посоча още веднъж, че на страница трета, тъй като ме помолиха, съвсем е, в горния край има една неясна формулировка по отношение на първоначалните предложения на комисията, които в действителност се спират на това, което засяга съществуващата гъвкавост при ревизирането на финансовото планиране, прилагането на членове 21 до 23 и тези е, текстове трябва да бъдат е, поправени по отношение на така наречените contingency резерв, обаче трябва да се има предвид, че тя трябва да бъде под 0,03% от брутния национален продукт. Това трябва да е, стане повод за организиране на квалифицирано мнозинство в парламента е, и тук качествената разлика е, че е, наистина е, трябва да се спази тази цифра 0,03. Е, това беше предложението на съвета и това трябва да се компенсира чрез маржове от съществуващата финансова рамка. Е, със сигурност трябва още веднъж да се посочи, че в бъдеще при е, съответни е, прегледи ние не сме надхвърлили финансовата рамка и накрая е, имаме ограничаване на съществуващите възможности е, за преразглеждане в бъдеще. Аз мисля, че разговорите, проведени на последното заседание, показаха, че ние сме готови да е, започнем разговори с съвета, как да организираме квалифицираното мнозинство, дали да има единодушие. Всичко това трябва да бъде обект на дискусия и трябва да се види какви други възможности за компенсация съществуват. Всичко това трябва да бъде предмет на оценка и днес аз ще посоча, че е, първо трябва да се види въобще какво поле за действие има председателството на съвета, ако няма такава възможност е, за преговори, също и по отношение на споменатите от мен компенсации, може да се стигне до ситуацията, в която бюджетната комисия ще трябва да реши кога да приключи с отрицателен резултат е, процедурата за даване на съгласие. Аз мисля, че координаторите, респективно докладчиците в сянка от съответните политически групи се срещнаха, говориха по тази тема и също така в духа, който беше очертан от работната група, някъде към 23 май между бюджетната комисия и комисията СУРЕ ще се проведе съвместно заседание, като се установят контакти и с унгарското председателство законодателство, така че да се дадат възможности на съответни е, е, да се проучи дали съветът е, желая да внесе корекции или не. Освен това, искам да посоча, че има достатъчно предложения, където си струва да се водят преговори. И също трябва да се проучи дали има случаи, в които такива възможности не се предоставят. Ние както трябва да намерим необходимите възможности, защото, както формулира правната служба, ние не трябва да изпадаме от мрежата. Äh, Благодаря. Раймер Ан Янсен иска да вземе думата. Благодаря, господин Раймер, за този документ за размисъл, където е представена много ясно ситуацията, както и тенденциите, също така и предложенията за засилване на гъвкавостта, които са свързани с предишни решения. От името на моята група искам да изразя нашата подкрепа и желаем успеха утре. Знаем, че начинанието е трудно и е възможно да се наложи да покажем, че сме твърди по въпроса. Както защото въпросът е важен с оглед на бъдещите дискусии по многодишната рамка, но и също така с оглед на ИТЕР и бюджета за 2012 година. Това определено е проблем някои въпроси ще продължат да възникват. Така че е, е, запази своята категоричност. Благодаря, Анно. Моля, не си играй с огъня, когато става дума за бюджет 2012. Следващият оратор. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко, тъй като неколкократно сме имали възможност да обсъждаме темата. Както каза господин Белген, не разполагаме с допълнителна информация за преговорите с съвета. Искам само да кажа, че когато разговаряме с унгарското председателство, трябва да бъдем напълно ясно или ще водим истински преговори, защото това, което наблюдаваме в момента, не са преговори. Имаме предложения от съвета без възражения от парламента. И, или пък да кажем, че няма да приемаме предложенията на съвета. Или ще преговаряме, или ще отхвърляме. Към днешна дата този резерв за непредвидени обстоятелства от 0,3% е все още не, не са били подложени на преговори. А, ние имаме нужда от повече гъвкавост. Не смятам обаче, че трябва да използваме предложението на съвета като отправна точка за преговори. Ние трябва да имаме своя начална точка, своя отправна точка за преговорите. Да, благодаря Хелга Трупел. Благодаря, Раймер, за твоето изказване. Сега искам да се спра съвсем накратко на политическите последици. Аз също желая да има движение в съвета и следващите разговори да покажат това, но ако това не се случи, се надявам тази комисия да продължи да подкрепя схващането, че не, трябва да ни се налага това, което не желаем и че трябва да отстояваме всичко, което сме решавали заедно до сега. За мен това е много важно да се покаже ясно и в рамките на този мандат е, ти да продължиш е, да водиш тези преговори. Трябва обаче да се види някакво политическо раздвижване в съвета, за да се е, даде повод за съгласие от наша страна. Благодаря казва председателят. Мисля, че е, Раймър е, получи много добри е, съвети от всички тези изказвания. Аз искам само да кажа, че не всяка политическа група е посочила докладчик самка за тази работна група. Е, защо е необходимо това? Раймер трябва да знае към кого да се обърне, когато трябва да се чуят позициите на отделните политически групи. Добре, с това можем да приключим работата по тази точка. Ще видим докъде ще стигнем този път. Сега трябва да приемам две становища. Става дума за рибарство и в двата случая. Не виждам нашите докладчици в момента, но виждам бившия докладчик, която отговаряше винаги за рибарството. Хелга, ти ще поемеш ли думата от името на Алфонсин? Трябва да призная Юта, че не съм подготвена за това. Не знам защо той не е тук. А, така, сега с помощта на сътрудниците. Съжалявам, обаче аз не съм очаквала това, идвайки във Брюксел. Няма проблема. аз знам, че не сме получили никакви изменения. Мислех, че ти би могла така да се каже, като е, бивша специалистка по рибарството, да се изкажеш. Така. Първо, становището по протокола с Сейшелите. Ще гласуваме по него. Който е съгласен с доклада в този му вид, моля да вдигне ръка. Кой е против? Един. Въздържали се? Никой. Така че докладът се приема с голямо мнозинство. След това е, споразумение за партньорство с Саотоме и Принципи. Кой е за становището на докладчика? Благодаря. Кой е против? Въздържали се? Също с голямо мнозинство се приема доклада. Така. Сега стигаме до трансфера на средства. Трябва да гласуваме спешно по този въпрос днес, защото иначе няма да стигнем няма да изпълним крайния срок, който е 4 май. В последното заседание на бюджетната комисия тези трансфери бяха отложени по-скоро гласуването по тях, защото е, някои въпроси бяха все още неизяснени. Докладчикът днес не може да присъства, но естествено представи цялата информация, която комисията изисква от нас е, а и комисията изпрати достатъчно информация. Нашия докладчик се запозна с тази информация и сега е за трансфера на тези средства. Аз искам сега да попитам дали комисията може да се съгласи с препоръката на докладчика. Кой е за трансфера на тези средства? Благодаря. Кой е против? Въздържали се. Благодаря. Така че ние се съгласихме с трансфера на тези средства и можем да спасим сега климата в третите страни. Сега преминаваме към точка 12 от дневния ред. Аз трябва като докладчик да попитам да, имаме трансфер на средства. Моля. Да, знам Юта. Това е много малък трансфер. Е, Сметната палата е, ни поиска е, да се загласиме. Този трансфер е част от новата политика на Сметната палата. политика, която не е така скъпа, както използването на външни служби. Става дума за използване на вътрешните а, е, възможности на палатата. А, предложението е добро, аз препоръчвам да гласуваме за. Имате ли изказвания? Можем ли да се присъединим към препоръката на докладчика, който желая да вдигне ръка? Благодаря. Кой е против? Никой. Въздържали се? един. С много голямо мнозинство се приема. Точка 13 от дневния ред я отложихме. Става дума за политиката по отношение на сградния фонд също School System. Аз в самото начало казах, че ще се разгледа на следващото заседание, не сега в четвъртък, а на последващото. И сега стигаме до Ениза и Енза. Нека да започнем с Ениза. Ениза, както колегите знаят, беше агенция, където Ставаше дума за мрежите и сигурността на информацията и всъщност тази агенция трябваше да гарантира сигурността на информационните мрежи в Европа. Когато на времето ЕНИЗА беше създадена по силата на регламент, ние установихме, срокът на нейното съществуване и той вече настъпи. Колегите със сигурност си спомнят, това стана преди два месеца, по време на пленарно заседание. Имаше удължаване на мандата, т.е. гласува се по това, обаче в становището, което трябва да представим, става дума за нов мандат, който е, също е твърде кратък според мен. Предложението е Ениза да продължи да работи още 5 години с малко изменен мандат. И искам да посоча без промяна на финансовата обезпеченост и 4 души повече персонал – всички знаем, че когато става дума за агенциите и за смисъла или може би безсмислието на избора на седалище на тези агенции, винаги сме посочвали Ениза като е, ужасен пример, защото е, Хераклион и е, трудната достъпност на това място, е, са всъщност пример за е, това как не трябва да се избира седалището на такава агенция. Ако е, се карят учени да работят с и за ЕНИЗА, наистина им е необходима цяла работна седмица, за да отидат и да си тръгнат оттам. Това всъщност е нещо, което е, не може да се приеме. Те не получават и заплащане за този път е, и е, Ениза всъщност сега реши да открие клон в Атина, поне за някои международни конференции, които организира. С това градът Домакин се съгласи, обаче продължава да стои въпроса дали ние, ако трябва да създадем ново правно основание за едни, за да не настояваме да се изясни въпроса с седалището и то по начин различен от този в момента. Това обаче не трябва да се обсъжда толкова подробно в нашия доклад. Аз го споменах, защото естествено в ИТРЕ докладчикът е Джайлс Чичестър. Той е известен като човек, който през последните години интензивно се е занимавал с темата агенции и той е, започна да се занимава и с този въпрос и го включи в доклада си ние всъщност трябва да изясним само бюджетните аспекти и те намират отражение в моя проект. Нашите изменения от бюджетно естество, които са важни, са включени там. Аз обаче имам въпрос към комисията. Ако погледнем, ще установим, че комисията смята, че три и половина души в комисията, в службата на комисията, така да се каже, трябва да работят за да се е, осъществява сътрудничество с е, ЕНИЗА, а това струва около половин милион евро годишно. Тогава си задавам въпроса как е, комисията сега се справя с тези неща. Сега изглежда само един човек е достатъчен за осъществяване на това сътрудничество. И е, дали наистина е необходимо Що се отнася до чисто практическите страни на въпроса, е, трима души и половина, т.е. Е, три и половина членове на комисията да се занимават с едни. За какво всъщност ще правят тези хора? Аз трябва да задам този въпрос, защото той е от бюджетен характер. Аз не мога сега да го реша с правното основание е, за Ениза, но все пак бих искала да получа задоволителен отговор. Мисля, че всичко, което ние обсъждаме като наши бюджетни задачи и което попада в нашите правомощия, не трябва да се споменава тук, защото не си струва за нас, но е необходимо все пак да се прави в дискусиите, защото някои неща, които в интеринституционалната работна група сме договорили помежду си, т.е. договорили сме между Комисията, съвета и парламента, тези неща естествено ще трябва да бъдат включени тук, но това не е поставено под въпрос. Така че сега мисля, че няма какво и толкова да го обсъждаме. Сега първо Говорих за Ениза, сега за ЕМСА, там ситуацията е по-различна. Става дума за разширяване на кръга от задачи на ЕМЗА и е, след като ние имаме въпроси към комисията, ще трябва да изчакаме нейните отговори. И Ан Янсен. Yes, um... Благодаря. Съгласен съм с а, вашия подход по-специално изменението по отношение на управлението и някои от въпросите, по които е, беше постигнато споразумение в междуинституционната работна група е, за агенциите. Но а, е, искам да попитам нещо във връзка с Ениза. А, във връзка с а, нейното седалище. То не е в Хераклион, дори а е на един час път от там, сред природата. Но агенцията ЕНИСА се предвиждаше да предоставя услуги срещу заплащане. Искам да попитам, дали а, това е наистина така. Предоставя ли агенцията услуги срещу заплащане? И може ли да печели от тази дейност? И по този начин частично да финансира своята дейност. Да, Yeah. Uh, Юта, най-напред аз искам да кажа, че напълно подкрепям измененията, които си внесла. Само ще направя един коментар, който поставя НИСА в по-широк контрол. Става дума за областта. Това би трябвало да бъде европейски инструмент за повишаване на сигурността в кибернетичното пространство много важен въпрос, който до някъде се подценява в Европейския съюз. Освен това става дума за една много динамична област. Каквото и да правим, е, не можем да сме в крак с тенденциите. След е, две години спорове и дискусии, Минал, е, миналия месец Нели Круз каза, че комисия ще разработи стратегия за сигурност в кибернетичното пространство. Освен това, този въпрос е, е и сред приоритетите на двустранните разговори между ЕС и САЩ. Надявам се, че няма да минат още 2-3 години преди да излезе стратегията. Много е важно това как ще започне, как ще постави Европейски съюз работата в областта на сигурността в кибернетичното пространство и след това вече трябва да се определи ролята на ЕНИСА. Аз мятам, че Европейския съюз много изостава. Има много неща, които трябва да се направят. Това е отраслова агенция в областта на киберсигурността. Ни трябва хоризонтален подход и хоризонтална координация – подходът, рамката, които са предвидени за нея, не позволяват това да се осигури. Мисля, че служителите вършат добра работа, но мандатът, който даваме, в това число временният характер, не смятам, че това е, което трябва да правим по отношение на сигурността в кибернетичното пространство. Искам да посоча нещо принципно. Ние можем да дискутираме, обаче не можем да формулираме изменения. Това трябва да стане в комисията ИТРЕ. Но въпреки това, смятам, че пет години е срока и след 3 години трябва да се извърши оценка. Мисля, че всички знаем какво се получава с нашите срокове. Аз смятам, че това е твърде кратък срок. За мен 5 години е абсолютно кратък срок за да можем да отработим всичко. Е, не става дума за нова агенция, става дума за агенция, която съществува, специалистите са там и не е необходимо тя да се вработва, така да се каже, но е, оценка след 3 години и да видим е, какви са резултатите от тази оценка, какво всъщност ще стане след това, след 5 години. Ние ще удължим ли така изведнъж? Това е наистина е, нещо, което се прави, така да се каже, от ръката в устата, както се е, казва, една спонтанна акция. А от друга страна, е, все пак може би ще има някакво изменение, когато Нели Круз представи своя е, своят план за е, сигурност в сайберпространството. Тогава, може би, ще знаем нещата. Господин Преса, можете ли да отговорите на всички ваши въпроси? You, е, Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам да отговоря на някои от зададените въпроси. Новият мандат на агенцията предвижда тя да осигурява помощ и консултации в разработването на правила и подзаконови актове, но също така да осигурява киберсигурността на властите в страните членки и различните орг, техни органи. Въпросът за седалището и какво ще стане след като приключи мандата на агенцията. Беше споменато, че става дума за проблеми от хоризонтален характер. Знаем, има междуинституционна работна група по въпросите на агенциите, които трябва да се подчиняват на общи правила. Колкото до вашия конкретен въпрос какви са конкретните задачи на онези, които в комисията отговарят за връзките с тази агенция. Първо, необходимо е да се управлява определен надзор над работата на агенцията. В нейният борт е представена комисията. И още тази седмица ще изпратим писмо което ще уведоми всички членове за взетите решения. Ja, irgendjemand, der... Ka. Следващият оратор е специалист по ениза и иска да вземе думата, моля. Uh, the... Само да добавя нещо към отговора на моя колега и да поясня и да дам пояснения по тримата души и половин. Бихте ли се представители? Казвам се Роджер Хол от Генерална дирекция информационно общество и съм референт за ЕНИЗА. Както и за други агенции, има само един референт за ЕНИЗА. Другите двама души и половина са всички останали служители в комисията – които извършват работа, свързана с Ениса. Те са повече от двама души и половина. Комисията работи активно с ЕНИЗА, мрежовата и информационна сигурност, и защита на информационната инфраструктура са динамична област – Води се активна дискусия, има сериозен надзор върху работата Провеждат се поредица от семинари. Всичко това отнема време и всички дейности, свързани с финансовите аспекти на агенцията, финансовия надзор, всичко това влиза в тези трима души и половина. Благодаря. Ласло Шуриан. Благодаря. Както обикновено ЕНЕП е, следва докладчика по тази тема. Трябва да призная, че след като изслушах дебата, разбирам онези, които са много скептични по отношение на различните агенции. Така че ние имаме повече въпросителни, отколкото отговори. Извинявайте, в устата ми остава неприятен вкус. Да, ни за не е най-добрия пример, ако мога така да се изразя, за организация. За чудесна работа, да, и това е тъжното в цялата история, но за съжаление обстоятелствата, които съпътстват ни за не са толкова добри. Разбирам, сега нека да преминем към ЕМСА. Тук е, въпросът е по- прост. Е, това е нашата Европейска агенция за морска безопасност е, и на първо място Искам да посоча, че дискусията започна в Комисията по транспорт. Тази агенция сега трябва да получи повече задачи и по тази причина се изменя основния регламент. И оттам следва, че ние трябва да дадем нашето становище по това. Както винаги, аз съм казвала същото, което казвам и за Ениза. Нашите изменения във връзка с бюджета ги представих, но това, което е, според мен е, трябва съвсем е, наложително да получим като информация от комисията, да, аз е, попитах ЕМС, е, но не получих до сега отговор. Предложението на комисията е 6 членове на персонала да бъдат определени за новите задачи. Обаче ние знаем от е, ежегодните обсъждания на бюджета, че агенциите, що се отнася до собствения персонал, е, имат достатъчно персонал и не знам сега как е, ще може да се получи всичко това. Комисията по транспорт е, не можа да ми даде отговор и беше посочено също, че това ще бъде обект на преговори. Може би вие имате някаква идея как тези 6 човека ще възникват от редиплоймент, защото знаете, че те в момента имат е, работа и едва ли могат да им се възложат допълнителни задачи. You, Благодаря, госпожо председател. Отговорът е, е следният. Значи, директора на агенцията е, трябва да се справи с ресурсите, с които, човешките ресурси, които разполага, както и други институции, както и други агенции, от ЕМСА се иска да използва оптимално своя персонал. Това, което комисията от години изисква от е, всички организации и агенции. През 2012 година ще бъдат пренасочени по по-ефективен начин на някои от служителите на агенцията. А подробностите как ще стане това, това е работа на директора на агенцията. До сега обаче не беше в състояние Съвсем накратко, госпожо председател, ще кажа следното. Трябва това предложение за е пренасочване да се разгледа в светлата на бъдещето на агенцията и значителното увеличаване на контролните функции на агенцията. Именно за това подобно пренасочване ще предхожда в известен смисъл набирането на, нов, на нови служители. Не отдавна стана ясно, че това е началото на един процес, който ще помогне на, подпомогне управлението на по-нататъчното развитие на персонала. Аз не съм от онези, които са на лов за вещици по адрес на агенциите. Става дума за една техническа организация и просто нека да не стреляме по пианиста, както казваме във Франция. Да, аз мога само да подкрепя това защото съм абсолютно убедена. Трябва само да добавя, че има само тогава агенции, когато комисията не е в състояние дейностите, които извършват за нас агенциите, да извършва тя сама. Това е ясно, това е и нейната задача. И е, комисията трябва обаче да ни даде отговор, когато иска да създаде някоя агенция и ние точно да проверим нещата. Въпросът обаче е как е, след като са създадени агенциите, комисията се отнася към тях. Е, понякога е, нещата изглеждат нелогично. Аз е, искам да посоча изискването на комисар Левандовски за следващата година да има нулев растеж по отношение на персонала. Да, обаче какво означава нулев растеж? Ще има ли служители на договор. Това ли е смисълът на, цялата, на цялото упражнение? Не, според мен не. Тази дискусия обаче ще я водим на 9 май с комисара, който отговаря за администрацията и ще водим в комисията Шуре. От друга страна, въпросът винаги стои. Как ще можем да се справим с цялата тази история за разпределение, преразпределение на задачите и дали ако се започне в 12 часа, ще се приключи в 13 часа. И как ще изглежда проекто бюджета за тази година? Комисията е, всъщност е, като че ли никога не спазва е, това, което твърди. Тя просто не се отнася с уважение към нашите искания. Например, Saint Revenues да бъдат оставени, а не да не бъдат от приспадани от агенциите, които набират средствата си от такси. Не, те не правят това. От друга страна, аз трябва винаги да посочвам, че те не са готови да внасят допълнения към бюджета. Тази комисия се грижи от 2004 година агенциите по време на бюджетна процедура да не поставят искания за повече персонал. Ние казваме, ако ви е необходим повече персонал, тогава ще трябва да се внесат корекции в бюджета. Комисията обаче не е готова след това да започне процедура по допълнение в бюджета. Въпреки, че аз е, мога да посоча, че този бюджет е абсолютно нерелевантен за нашия бюджет, защото се набира от таксите за тези места. И аз питам дали това е в ред. Не, не е в ред. И може би ще трябва да си помислим дали ние не трябва да променим нашето собствено поведение може би ще трябва да създадем специална процедура за агенциите, а не редовната процедура от последните години. Добре, всички колеги знаят е, какво ще последва. Благодаря на всички, които бяха тук. Искам да посоча още веднъж, е, че последният срок за измененията е 16 май за двете становища и също така, че през юни, на 15 юни, ще приемем тези становища. Така че до 16 май е срокът за изменения. 12 часа на обяд е крайния срок. Да не забравите, че ще имаме заседание в четвъртък. Довиждане и приятна вечер! Ах, ду бисин Палермо. Я, я, кла, Ти също ще бъдеш в Палермо, каза. Да.